това е първото наше заседание след е, коледните вакансии, така че добре сте дошли най-сърдечно. Желая ви всичко най-хубаво за новата година. Надявам се, е, батериите ви са заредени отново след е, коледната вакансия, така че нещата да тръгнат гладко. Имаме новото председателство на съвета. Е, и е, много неща има е, за свършване, така че много работа ни чака. Очаквам една наистина добра и ползотворна нова година. Точка 25 от доклада на Улмар, това е точка дневния 25, нея я отложихме за 19 февруари И ако няма някакви други възражения, дневният ред е прият в този му вид. Е, имаме пълен е, преводен режим естонски, малтийски, хрватски. Е, имате напълно разположение. Ако е, е, се огледам е, в залата, наистина можете да ползвате богат режим от езици. Между 17 и 18 часа ще имаме гост. Това е кмет от РУР, областта РУР, който по моя покана ще участва в заседанието. В момента няма английски превод. Бихте ли проверили как стоят нещата? Всичко е наред. И така, между 17 и 18 кмет от Руската област, на Руската област ще участва в нашето заседание. Имаме достатъчно празни места, за да е, и за него. Е, по идея на колегата Денис Вилмът е, имаме и един екип на BBC, който ще направи и филм, ще снима. Ще чуем повече от колегата, когато се появи. Трябва да кажа, че имаме и допълнителен е, тренинг. Е, е, неодавна въведахме електронното заседание, т.е. да сведем до минимум е, е, е използването на е, хартия, на материали на твърд носител. Е, е, днес и утре между 14 е, и, е, между 14 и 15 часа ще има обучение по тази тема, така че който се интересува може да се обади, поканени сте. Петото съобщение Изпратили сме делегация в Харватия и доклада на тази хрватска делегация също може е, в е, страницата на Енви да се прочете, там е, е качена и да получите оттам съответна информация. Сега протоколите, заседанията с Тонио Бош на 12 ноември е на разположение, също и така заседанието на ЕТС, което се състоя на 13 ноември. И така да се обърна към нашия гост, току-що е, е, е, обявих ирландското председателство пое своят започна и ние тук имаме министра за земеделието и марината господин Саймон Конли, както и преди казах, много пълна програма предстои за ирландското председателство. Трябва да се работи по аграрната реформа, реформа в рибарството, обща политика за рибарство и много много работа има и за парламента, за докладчиците, за докладчите в сянка, но и за председателство на съвета, разбира се, мога да си представя, за да може всичко да приключи успешно Та днес е, можем е, да се възползваме от присъствието на господин министъра, за да е, обсъдим някои въпроси и да получим от него идея за това къде са нашите приоритети, върху какво поставят най-силно ударение и как, за да се ориентираме в преговорите, които ни предстоят в комисията по времето, в тази комисия имаме много силна позиция по политиката за рибарство, но също така и по реформата на ОСП, по аграрната реформа. Тук няколко добри доклада бяха приети. И е, мисля, че с тези позиции всъщност ще намерим подхода към е, тези досиета, е, но сега да е, прехвърля е, дем, е, думата на господин министър, след което ще проведем дебат. Е, господин министър, имате думата. Много благодаря, господин председател. Позволете ми да ви благодаря за тази възможност да направя презентация относно нашата работна програма. Ще имаме естествено и възможност за въпроси и отговори. Аз знам колко мащабна е вашата комисия. Тя е една от най-заетите. Аз съм бивш евродепутат и знам как стоят нещата. Вие имате такъв голям портфейл – селско стопанство, околна среда, здравеопазване, изменения в климата. Много досиета разглеждате и в областта на етикетирането и на хуманното отношение към животните. Днес за вас е един натоварен ден. Ще се срещнете с трима министри на здравеопазването, на селското стопанство и на околната среда. Мисля си, че е добре рано сутрин да говорим за селско стопанство. Нека да подчертая, че в следващите 5 или 6 месеца ще работим много амбициозно по дневния си ред. Аз ще го представя съвсем след малко. Ще работим здраво в областта на селското стопанство защото Съюза се опитва да приключи реформите на общата селско-стопанска политика и на общата политика в областта на рибарството, като си има предвид, че има нов механизъм за взимане на решения след влизането в сила на Лисабонския договор. И сега работим с много повече държави членки, освен това. Така че за нас това е едно сериозно предизвикателство. Графика на работа е доста натоварен. Въобще очакват се сериозни постижения, невиждани до сега. ще трябва да се насрочват заседания в рамките на процедурите по съвместно взимане на решения и на тристранния диалог по тези две големи досиета ОСП и ОПОР. Е смятаме да приключим преди края на нашето председателство всъщност ние проявихме голяма доза амбиция по отношение на тези две досиета, защото альтернативите са доста рисковани. Ако не постигнем значителен напредък в следващите 5 месеца. Причините за това са практически и с политически характер. Ще има избори, ще има и избори за Европейски парламент следващата година, така че благодаря ви за тази възможност да ви представя приоритетите на ирландското председателство. Ще говоря най-вече за досиетата, които вълнуват вашата комисия. Ще говоря най-вече за общата политика в областта на рибарството, тъй като тя ще бъде основен приоритет в моята работа, но ще кажа няколко думи и за цялостните ни приоритети. Ще поговоря по основните законодателни предложения, с които ще се занимаваме. Първо, основните ни цели. Нашето мото може да бъде определено последния начин. Стабилност, работни места и растеж. Искаме да подобрим конкурентоспособността на Съюза в световен мащаб, да насърчаваме економическия растеж и да създадем работни места, а те са нужни за всички наши страни. Приоритетите ни в секторните политики са насочени към създаването на устойчив растеж в контекста на стратегията Европа до 2020 година. По отношение на селското стопанство и политиката на рибарство. Ще говорим основно за реформата на ОСП и ОПОР. Тези две досиета ще бъдат изключително важни за определенето на облика на сектора на селското стопанство и храните в Съюза. Целта е да постигнем цялостно споразумение по двата пакета за реформа до края на юни 2013 година. Ще кажа малко повече след малко. По отношение на другите досиета, комисията вероятно ще публикува пакет за реформи в областта на здравеопазването на растенията и на животните. Ще има документ относно официалния контрол и семената. Документът трябваше да се появи в края на миналата година. Сега вероятно ще се появи в края на март. Това е един важен набор от законодателни предложения, който събира на едно място и модернизира сърцевината на законите в областта на опазването на здравето на животните и на растенията. Ние смятаме да постигнем максимален напредък до края на юни. Един важен елемент, който ще се появи през февруари, е пакета за разходите за храни и за фуражи. Ние смятаме да стигнем до решение до 31 декември тази година в тази връзка. Всъщност, елемента на разходите е свързан с новата многогодишна финансова рамка, която пък трябва да влезе в сила на 1 януари следващата година. Ние сме готови да положим максимални усилия за приемането на тази рамка и сме на ваше разположение. Във връзка с предложението за меда, тъй като някои ваши членове работят по това досие, трябва да кажа, че първото техническо разглеждане на ниво работна група беше на 18 януари. Целта е да се уточни статута на цветния прашец като естествена съставка на меда. Освен това, ще работим и по някои приравнявания на законодателството. Знам, че вие ще обсъдите това досие утре, ако не се лъжа. Мислим, че може да има споразумение на първо четене с парламента до края на юни. Мисля, че няма да има кой знае какви различия между съвета и парламента. Що се отнася до така наречения омнибус закуска, както знаете добре във вашата комисия, проекта на така наречените директиви закуска е, се съотнася към Лисабонския договор. Тук се включват пет различни директиви за шоколада, кафето, конфитюра и така нататък. Млякото също. Аз мятам, че позициите ни тук са доста сближени, макар че те никога не са едни и същи. Председателството е готово да проведе разговори с всички институции от месец март нататък, след като вие приемете проекта на вашето предложение към края на февруари, що се отнася до нетърговското придвижване на домашни любимци. Ние смятаме да продължим работата на кипърското председателство. Съвсем скоро ще проведем трети тристранен диалог по това ДСЕ. Искаме да започнем и разговори относно електронната идентификация на говедата и доброволното етикетиране на говеждото. Там също ще се стремим към споразумение на първо четене, ако това е възможно. Що се отнася до сектора на лесовътството, знам, че вие имате тук конкретни виждания. В момента такът преговори относно обвързващо споразумение Цялостната цел е да имаме споразумение, което ще представлява жалон в защитата и устойчивото управление на горите в Европа. Ние сме готови да работим за постигане на такова споразумение. Трябва да подчертая, че очакваме комисията да публикува стратегия за лесовътството. Там ще има насоки за бъдещото управление на горите в Съюза. Още няколко думи относно двете основни досиета, които ще доминират в моя работен календар от името на съвета. Първо, по отношение на общата политика в областта на рибарството. Вчера разговаряхме с Комисията по рибарство по този въпрос. Основният ни приоритет ще бъде да постигнем политическо споразумение с Европейския парламент относно съдържанието на пакета за реформи на ОПОР. Мисля, че за регламента може да има споразумение на първо четене или на второ четене, но на ранен етап. Ето защо ще трябва да работим усилено и ние сме готови да водим диалог с Европейския парламент – и сме готови да го започнем максимално бързо, за да улесним политическото споразумение между законодателите. Пакета за реформи изисква и двете институции да работят бързо, но не трябва да се прибързва, естествено. Трябва да работим в тясно сътрудничество, за да успеем в предвидения график. Що се отнася до реформата на ОСП, Както вече ви казах, целта ни е да гарантираме политическо споразумение по пакета за реформи между трите институции до края на юни. Не трябва да се забравя, че обсъждаме вече 4 години този пакет и би трябвало да преминем към конкретни решения. И точно това ще се опитаме да направим ние. Осъзнавам, че целта е изключително амбициозна и ще се изискват много работа и компромиси от всички страни. Всъщност, три неща трябва да се случат. На първо място трябва да има споразумение по многогодишната финансова рамка и това трябва да стане максимално бързо в 2013 година. Надяваме се, че това ще стане реалност на 7 и 8 февруари на срещата на Европейския съвет. Мисля, че е, сега сме по-уверени, че това може да се случи. На второ място трябва да има бърз напредък по нерешените политически и технически въпроси в съвета. Не са лесни за решение тези въпроси, които остават. Надяваме се, че ще уточним нашата позиция на съвета на, съвета на заседанието на съвета през март. Разбирам, че това отговаря и на амбициите на парламента. Вие ще се опитате да приемете вашата позиция по ОСП в пленарна зала през месец март. Днес в Комисията по сълско стопанство ще има ключов вод, за да сте готови за пленарната сесия през март. Вашата комисия е изготвила много становища относно реформата на ОСП. Ако ирландското председателство успее да приключи работата по мандата за преговори до края на март, то тогава трите институции съвета, парламента и комисията ще трябва да започнат тристранен диалог, за да се приключи до края на юни процедурата по съвместно взимане на решение. Няма да е лесно, но мисля, че това може да се направи. Всичко показва, че Европейския съвет ще стигне до споразумение по МФР. Да се надяваме, че споразумението ще е такова, че парламента ще може да даде своето съгласие за многоличната финансова рамка максимално бързо, макар че ще видим какво ще стане. Действителността е следната стигането до споразумение по МФР не е само в наши ръце. Има обаче други предпоставки, които контролираме. Аз е, ще се опитам да гарантирам консенсус в съвета по всички нерешени въпроси до края на март. Естествено ще има нужда от сериозни усилия и доста компромиси, но това е единствения начин да се постигне цялостната цел за политическо споразумение по досието в идните месеци. Ще има нужда от колективна ангажираност от страна на трите институции, за да се стигне до политическо споразумение в предвидения график. Вашата комисия няма голяма отговорност тук. Това не е основен елемент от вашата работа, но вие проявявате сериозен интерес по отношение на екологичните аспекти и аспектите на така нареченото позеленяване. Внимателно следя вашите предложения в областта на преките плащания и развитието на селските райони – моята задача като председател на съвета на министрите на селското стопанство ще бъде да гарантирам едно балансирано споразумение, което всички могат да приемат. По сложния въпрос за позеленяването, вероятно ще има консенсус по отношение на предложението на комисията за позеленяването в първия стълб. Има обаче нерешени въпроси, свързани с гъвкавостта за държавите членки, процентите и механизмите за отключване. Всичко това зависи от различни географски характеристики на съответните райони. Аз съм готов да следвам напредък постигнат по време на датското председателство и се надявам, че нашите институции ще стигнат до компромис, който да удовлетворява всички. И накрая, Нека да кажа, че преди днешното заседание ми дадох един документ, който трябва да прочита. Това не беше лека задача, тъй като аз основно работя по ОСП и ОПОР, а вашия портфел е толкова голям, тук се включват толкова много области, че въпроси могат да се появят по всички теми. Ще се опитам да отговоря максимално информирано, но трябва да кажа, че основните ми приоритети са е, реформата на общата селско-стопанска политика и общата политика в областта на рибарството. Там очакваме да дадем своя значим принос. Това е от мен. Очаквам сега вашите въпроси. Благодаря, господин министр. Сега имаме два кръга въпроси. Това е традицията и практиката тук. Вероятно от нашата работа в парламента знаете, че е, тук координаторите играят особена роля, така че първо ще им дадем думата на тях, а след това на колегите е, депутати. Сега Рихард Зейвер има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря най-сърдечно, господин министър, за това, че сте тук и да ни представите Ирландската програма. Можете да си представите, че ние като Комисия по околната среда е, е, е, обръщаме особено внимание точно на темите, които споменахте тук. Бихте обаче ни обяснили малко по-точно за това какви са конкретните ви намерения като е, е, председателство е, по отношение на 30% е, е, може ли да се приеме този процент или е, е, признавате ли си, че много държави е, са инвестирали е, в, тези, е, в тази област, е, предимно мерки по втория стълб е, и как е, средствата, които са инвестирани в тези програми е, по втория стълб, могат продъл, да продължат да действат, да се използват в бъдеще и да не пострадат от е, сегашните реформи и е, нови е, и изменения? Е, е, това се отнася особено за е, региони, планински е, и така нататък. Сега говорим за две паралелни, говорите за две паралелни мерки или имате други идеи? Е, сега е, особено ни е, интересува и темата за разнообразието, какви цели си поставяте в това отношение, какви са стандартите и критериите на комисията и как изглежда дискусията по този въпрос в съвета. В е, комисията, гранта комисия тази е, сутрин има е, гласуване по този въпрос. Това, което чувам е, че предложените компромиси е, са много сложни, е, водят до е, много сложна уредба и много натоварващо в бюрократичен смисъл. Имате ли, виждате ли възможност да се съкрати бюро, бюрократичната система, за да може да всъщност е, това ще е полезно и за моите колеги от е, Комисията по рибарство. Други въпрос. Благодаря, господин председател, господин министр, за това, че сте тук тези сутрин. Разбираме, че основните досиета за вас ще бъдат е, рибарството и реформата на ОСП. Тази комисия е силно ангажирана с тези две теми. Искаме наистина една истинска реформа на общата политика по рибарство. Е, е, знаете, че председателството е поставило сърцевината на своята е, програма. Няма да имаме бъдеще за производството, за рибарството, ако нямаме такава индустрия. До сега обаче не сме се грижили достатъчно за моретата. Имаме сега предложение на комисията, което е амбициозно. Надявам се, че то ще остане непокътнато от преговорите Бихте ли казали как върват разговорите в съвета по реформата е, за, в рибасото? много държави членки биха искали да е, проследят е, движението на тези предложения задълбочено, е, за да не стигнем до традиционното спорове за квотите за рибарство в края на декември и да търсим компромиси за една нощ. Трябва да имаме предвид също, че в пленарна зала гласуването може да не е, е идентично с това в е, Комисията по земеделие. Е, Дебата е много труден, много колеги не са убедени от компромис. Дали е смислен компромиса, който е постигнат в Комисията по земеделие? така че не може просто да, да се приеме едно съгласие, то трябва да мине и да получи одобрението на, в пленарна зала за да имаме една а, действително работеща и смислена сълскоманска политика. А, да не говорим колко пари ще текат, ще се вливат в селско стопанство и хората искат те да са разумно а, изразходвани. Сега нещо, което се отнася и за Ирландия и Обединеното кралство, а, по, това започва да става въпрос и за други държави. Това е скандала с а, а, говеждото месо. And месото за бургерите и е, за присъствието там на конско месо. Бихте ли ни казали е, какво става по този въпрос, какво, е, на какво сте се натъкнали, как се е случило до тази контаминация? И второ, какво ще кажете сегашните за действащите закони в Европейския съюз за етикетиране на храните? В парламента е, затегна малко правилата за етикетиране, като настояваше да се идентифицира страната по происход за пресно мляко и е, е, е пресно месо и е, страните, откъдето произхождат ингредиентите, съставките на е, местните продукти компромисът от съвета беше, че 2016 комисията ще лезе доклад по този въпрос. Защото като разглеждам е, в е, детайли е, действащото законодателство, виждам, че говежите бургери, които 99% съдържат говежа, трябва да е обозначено етикета страната по происхода. Ако е по-малко 99, това не е задължително там, когато има други ингредиенти. Очевидно, супермаркетите губят представа за това откъде идва е, е, говеждато. И се питам дали комисията ще, е, комисията ще лезе с проучване 2014 и се мисля дали в съвета министрите премислят този въпрос. Надявам се, че някои колеги от другата страна на залата ще разберат колко важно е да се е обозначено всичко много точно е етикета, за да знаят хората какво е, поемат и до каква степен то е безопасно. Е, имате, има случаи, когато хора по религиозни причини е, не е, ядат свинско, а, а се оказва, че е, свинското е съставка в е, е, говеждите бургери. Е, така че знаем много за това, което става, но се надяваме ли се да обясни по-добре. Е, благодаря. Сега Крис Дейвис. Благодаря. Дали е, слуш, да слушам сега е, моя премьер, който говори за Европа в този момент, или да слушам вас? Вчера ви слушах в комисията за рибарството и говорихте понякога от е, ваша лична гледна точка, не като е, председателстващ е, екип на Европейския съвет – и това беше различно от някои други министри, които някакси винаги се скриваха зад съвета и позицията си. По отношение на а, рибарската политика, а, гласувахме 13 вота на 10. А в тази комисия, когато можем да гласуваме по подобен пакет, гласувахме 15 срещу 0 за сериозни реформи. Това е разликата между нас и Комисията по рибарство. Така че виждате, тук са колегите ви от е, НП, които ще могат да ви помогнат в е, следващите две седмици да подготвят гласуването, така че надявам се да имаме много стабилна позиция, когато се стигне до гласуване. Но много ви моля, бихте ли казали няколко думи по отношение на това? Е, ако след две седмици парламента гласува като, като комисията по рибарство, дали това ще бъде всъщност една позиция, която ще може да доведе до някакво прогресивно споразумение с съвета, така че да се изгради една устойчива политика по отношение изхвърлянето, възстановяването на запасите? Разбира се, няма да не влизаме в подробности, но бихте ли също така се спрял на един въпрос от вашия дневен ред? спора между парламента и съвета по дългосрочните планове за управление. Това е една основа за управлението на опор в бъдеще. Нещо изключително важно през следващите няколко години с, във всеки случай ще бъде това. сигурен съм, че и друг координатор се изказа от комисията. Има едно предложение и може ли да ни покажете какви са конкретните стъпки, които бихте предприели по тази тема? Може би ще трябва да блокираме реформата в ОПОР, както се чуват гласове и в Комисията по рибарство. Но с други думи, тук в крайна сметка има много какво да се направи по отношение проблема, свързан с управлението. Благодаря, Крис Дейвис. С това приключваме а, кръга въпроси от координаторите. Господин министр, имате думата. Um... Първо, благодаря за въпросите ви. Първо ще започна с въпроса на Ричард по отношение на екологизирането и ОСП. Трябва да има сериозен елемент на екологизиране. Съветът наистина е двигателя на тази позиция. Мога да ви кажа каква е официалната позиция. Съветът не е стигнал до окончателната си позиция все още по темата екологизация. Ако искате моето лично становище, мисля, че ние вървим към един компромис в момента, който ще се основава на предложението на комисията, а именно екологизация стълб 1, с трите критерии, които комисията е определила за земеделските стопани, за да могат да се квалифицират за такова допълнително плащане. Водят се дискусии относно това. Дали трябва да търсим по-гъвкави начини за квалифициране а, по отношение получаване плащане. Кипър и а, Швеция са доста различни държави по отношение на културите, които отглеждат системата на земеделските стопанства и когато се опитвате да постигнете споразумение относно една единна политика по отношение на производството на храните, когато трябва да се спазват и екологични норми, освен селско-стопански в Европейския съюз, трябва да дадете възможност за гъвкавост за отделните държави. А също времено от е, екологизирането, тази гледна позиция, трябва да гарантираме обща норма, общ стандарт когато се обръщаме към земеделските стопани и искаме от тях да покрият конкретна квалификация, за да имат право на плащане. Дискусията ще продължава, различни предложения се правят относно по-дълъг списък, който може да се предложи на държавите членки, отколкото да останат само три критерии – и комисията, вашата комисия предложи и е, трети критерий, е, прощавайте, четвърти критерий, но аз мисля, че в крайна сметка ние ще насочим вниманието си към предложението на комисията като една основа за изграждане на окончателното становище на е, съвета, но разбира се с конкретни изменения, които ще се предложат в три основни области. Ако разгледаме въпроси свързани с изискването за диверсификация на културите, знае, че вие предпочитате Сейд Булборо да има отколкото такава диверсификация. Тук става въпрос, разбира се, за различни проблеми, които възникват при Сейдбо от борота. Е, това е свързано и с е, отделните бази на земеделските стопани. Важно е да се прецени кое ще бъде лесно изпълнимо и съответно може да бъде наложено относно многообразието, разнообразието на културите. В противен случай трябва ежегодно да се прави оценка каква култура се отглежда и по какъв начин да се извърши е, отборота което пък от своя страна включва доста голяма бюрокрация по отношение на оценяването. Както знаете, трябва да вървим към опростяване. В много случаи е оборотът за някои хора е предпочитан вариант в сравнение с е, диверсификацията, защото по този начин не само се опазва е, почвата, но и по-лесно може да се наложи такъв подход. По-лесно може да се управлява, защото в рамките на, на, на ниво година може по-лесно да се се управлява оборота, а не диверсификацията. Може би комисията ще промени своето предложение по отношение диверсификацията на културите вече се разбира, че прагът, под който, над който се изискват три а, култури, трябва да бъде увеличен. Но, разбира се, а, замеделските стопани ще знаят, ако имат 4 или 5 хектара и отглеждат три култури, може би а, не е особено благоразумно. Така че, в крайна сметка, може би ще искаме да се увеличи този таван на 10 хектара площ и предложението, което се прави също така и от парламента за увеличаване на диверсификацията на културите със съответен прак, под който няма изискване за диверсификация, и също така при, прак, при който ще се изисква две култури, друг прак за три култури. Е, е, по този начин ще може да се обхванат различните възможности и изисквания на стопани, които имат по-малка или по-голяма площ, но в крайна сметка е много важно да има разум при е, управлението на всички тези политики. Така стоят нещата по-настоящем. Въпрос, който е, е близо е, до е, тази комисията, това са зоните с екологична насоченост. През миналото се плащаше на стопаните нищо да не правят с тези зони. Те ще бъдат един е, критерий за получаване на плащане по екологизация. С други думи, трябва да има доказателство, че територията има екологична стойност, не непременно да бъде продуктивна земеделска земя. Може да е част от стопанството, която има екологична стойност. Угарите. угарите и тези зони са различни а, области, различни територии. Защото ако угарите се извадят от територията за производство неоснователно, би създало проблем. Трябва да има ясна обосновка и всичко това ще е свързано с биомногообразието и екологичната стойност на земята. По отношение на процента, по който ще се постигне споразумение, дали ще бъде 7 или не, мисля, че очакваме промени в тази цифра и може би ще бъде движението в посока, в която вие желаете да се е, движат е, политиките. Може би ще има и поетапно развитие. Парламентът прави интересни предложения тук. Може да се започне с 1%, е, след това да се премине към друг като по този начин се отразява и реалността, с, свързано с зоните с екологична насоченост. Аз говоря в случая съвсем отлична перспектива и споделям дебата, докъде е стигнал. Надяваме се, че до месец март ще има една ясна позиция на съвета и тогава ще трябва да устоявам естествено тази позиция като съответно председателстващ съвета. Що се отнася до постоянните пасища? Това е друг критерий. Проблем за много държави. Малък процент от такива площи съществуват в някои държави. Вече има ограничения относно това как те всъщност ще бъдат заделени. В момента са 10%. За държава като Ирландия 85% е, е всъщност този процент. Голям е проблема за нас, голям е проблема и за Франция. Така че трябва да намерим практическо решение по въпроса как да отстояваме постоянните пасища, а също така да гарантираме и диверсификация на културите. Трябва да разгледаме и други култури, които имат своята стойност в зоните с екологична насочност, протеиновите култури, например. Те могат да бъдат използвани, за да се достигне процента. По отношение упростяването. В съвета наистина има една обсесия по отношение на а, този процес. Как, наистина когато е, политиката струва цяло състояние, се поставят сериозни проблеми дали тя може да бъде въведена и няма ли това да бъде наистина трудно за замеделските стопани. Комисията направи своите предложения, те предизвикаха известна загриженост, но Собствениците на земя също изразиха своята загриженост относно проблемите, които виждат от бюрократичен характер при реализирането на тази политика. В крайна сметка трябва да се разработи политика, която лесно се разбира от земеделските стопани от една страна, а от друга страна също така да бъде лесно изпълнима от, от държавите членки. Иначе, е, наистина, проблемите биха останали. Е, надявам се, че парламентът ще учете тези аспекти. Но винаги е, трябва да има акцент върху опростяването, за да може министрите да прокарат политиката, а и да намерят бюджет в своите страни за изпълнението им. Продължението на Линда и въпросите, които ми зададе – по отношение на ОПОР, ключовите въпроси са свързани с изхвърлянията, как точно да прекратим тази изключително недопустима практика. Е, политика, която изисква от рибарите на практика да изхвърлят огромно количество риба. Ние в Ирландия имаме атлас на изхвърлянията, така че нашите кораби да имат и ясна представа за проблема, който е от, с огромен размер. 40% от улва са изхвърлените. Трябва да се сложи край на това. Голямата идея на опор, зад която аз е, плътно заставям и желая тя да се случи, надявам се в рамките на мандата на парламента и, и може би на председателството е именно да се направи този преход в рибарството, така че да има спазване интереса на бранша, на отрасъла, но също така и на хората, които работят в него, а също така да се гарантира сигурността на запасите. По отношение на максимално устойчивия добив, запасите начина по който може да се постигне баланс, а също времено да се развива отрасъла, как да се използват съществуващите правила, вместо да се създадават непременно нови, е, как да се привлече отрасъла. Ако погледнем е, държава като моята, ние имаме относително малък флот, може би най-богатите риболовни полети – и ние е, хващаме около 20% от рибата в нашите морета, а също така в нашите територии ежедневно има флотилии на други държави. Ние трябва да контролираме тези процеси. Как ще го направим, ако отрасъла не е с нас, поне принципно? В противен случай просто няма как да се справим. Трябва да влезем в триалог с парламента, с е, комисията от името на съвета, за да можем да намерим практически разрешения по отношение изхвърлянето, нещо измеримо, е, свързано с максимално устойчивия улов. А също времено да има по- възможност за повече регионално взимане на решения, така че държавите колективно да взимат решения в е, регионите, където те съвместно ловуват противен случай процеса на съвместно взимане на решения в институциите би бил много труден и това наистина довежда до загриженост и несъгласие сред участниците в крайна сметка и държавите. До края на следващия месец ще надяваме да имаме позиция на съвета по общия регламент, по фонда за риборство до април – е, защото най-напред трябва да знаем каква ще бъде многодишната финансова рамка. И по този начин ще можем да поддържаме и координация с парламента относно времето за взимане на решение, защото в крайна сметка парламента ще ни даде мандат за преговор в тези триалоги. И така ще трябва съвместно да а, се уточняваме за работните срещи и графики и цялостния работен процес. Зная, че много амбициозен е нашия график и програма, но трябва да се справим с тези въпроси. Е, Литовското председателство трябва да поеме успешно а ние се надяваме, че ще можем да изпълним нашите задачи. Но тъй като времето тече и тече, все по-трудно става за нас да стигнем до финализиране на тези въпроси. Престоят и избори на парламента скоро, след това нова комисия и така нататък. Така че това би било наистина истинска трагедия, ако не можем да осъществим а, тази реформа в ОПОР и да има споразумение по тези решения след 2014 година. По отношение на позицията засегната от Крис Дейвис и а, а, госпожа Линда Макаван, институционалния проблем. Наистина има проблем между парламента и съвета по отношение тълкованията на Лисабонския договор – Що се отнася процеса на взимане на решение и пълномощията за взимане на решение, така наречените многогодишни а, планове за управление на рибата и рибарството. А, прави се напредък в тази насока. Следващата седмица на съвет в дневния ред ще се разглежда именно тази единствена тема между институционалния проблем, така че в крайна сметка да можем да постигнем някакъв напредък Честно казано ще бъде трудно, защото има силни емоции в парламента по отношение устояване на правата на парламента по Лисабонския договор за взимането на решения. Същите са позициите силни, емоционални в съвета. Така че трябва да направим необходимото, за да съберем двете гледни точки максимално като политици, за да отбележим напредък в тази област. Това ще бъде много важно и за полити... цялата политика по отношение на рибарството. Сега за говеждото месо и за бургерите. Сериозна тревога предизвика проблема, Бел широко отразен в Великобритания и Ирландия. Тези от вас, които не знаят за какво става дума, мога да кажа следното. Имаме а, в Ирландия агенция безопасност на храните, която работи по безопасност на храната, етикиране, защита на потребителите. И като част от работата на тази агенция, а, а, е взимането на проби от продукти съвсем редовно от различни заведения за хранене и от цялостната верига, след което се прави ДНК анализ. 27 от процента се пока... от е, прослед... изследваните проби показват високо съдържание на конско месо в говеждите бургари. Това е неприемливо. Води се разследване национално ниво в момента. Има напредък това разследване, но това означава, че трябва да се направят все повече и повече изследвания на съставките, на повече проби да се вземат този продукт е бил изнесен по-голямата си част за Великобритания, Обединеното кралство. Подобен проблем възниква и там при анализ на ДНК. Появява се и свинско месо като съставка. И когато се засекат ниски нива, остатъчни елементи, например от свинско месо, то може да бъде обяснено с начина на транспортиране на продукта. А когато се прави ДНК анализ, това означава, че може да се засекат наистина много малки проценти концентрация, които могат да представляват е, замърсяване, дори и в месарницата или къде друга по, другаде по цялостната верига, просто защото е обработвано свинско, после говеждо меса. Но когато се намери 15-20% съставка в бургер, тук вече не става въпрос за заразяване в никакъв случай. А, има ясен отговор, който трябва да бъде намерен в хода на разследването британските и ирландските агенции за безопасност на храни ще направят необходимото, за да гарантират сигурността на потребителите и да разследват случая. Във всеки случай, тук не става въпрос за сигурност на храните, а за проследяемост на съставките, за да може да се гарантират на потребителите качеството, защото, разбира се, що се отнася до конското месо, Нека не създаваме сериозен проблем, който не съществува на практика по отношение на сигурността. Просто проблема е, че потребителите а, имат право и трябва да знаят какво ядат. Свързано е проблема с етикетиране и за това трябва да се правят проби, замервания а, и ДНК анализи. Надявам се, че скоро ще може да се разкрие случая до край. На последно място. Благодаря на Крис Дейвис за коментарите му във връзка с заседанието вчера. Искам да потвърдя ангажимента си, който вчера а, направих. А, освен това, апелирам пред вас и депутатите в Европейския парламент да работите съвместно с е, председателството и съвета по тази изключително амбициозна програма, за да може до юни да се приключат реформите в опори ОСП. Благодаря. Благодаря, господин министр. Сега стигаме до втория тур въпроси. Е, имам е, заявки за въпроси от Оконайте, фрау, господа Шулер, Шнелхарт, Банди, госпожа Окуни. Ако съм забравил някого, моля, дайте знак. Понякога мисля, че по внимавам, повече внимаваме за етикетирането на хранителните продукти, е, отколкото е, етикетирането тук на колегите ни. Затова трябва да внимавам. Благодаря, господин председател, господин министр. Последните думи на нашия председател са много уместен увод в темата ние наистина сме е, вече по-стрикни. По по Ще говоря на английски, за да подоб... ако желаете, мога и на немски да си го усъвършенствате. Сега от 50 години е, работи много сериозно за етикетирането на продукти, местни продукти и това е добро е, начало. Очевидно е, че ние се размърдваме само когато закъсаме, когато сме в криза. Опитът ми е последните години и тук, и в е, областта на храните и защита на потребителя и животинско здраве, че държавите членки са тихи и кротки, е, толкова са кротки, че даже са хлъзгави. В противен случай, не, когато става дума за етикетирането на храните, смятам, че е скандално, че не всеки е, ингредиент е етикетиран, подлежи на етикетиране. Когато ми кажат, това не е практично, как е, да е, Наистина, трябва да кажа, че е, е, потреблението на говеждо в Европа така се увеличава, че трябва да се реагира по някакъв начин. Казахте, че тук не става дума за безопасността на продукта, но е, не това е въпрос. Въпросът е, че хората трябва да имат избор е, изведнъж ще се натъкнете на огромни групи е, хора, които по религиозни убеждения оказват да е, ядат конско месо или други, които, се, които не биха приели да ядат свинско или по религиозни съображения или просто защото не желаят да ядат свинско. Така че мисля, че е, ето, изведнъж е, е, когато се натъкнали тези червичета в рибите преди 20 години, започнахме наистина да говорим и да се борим за прокарване законодателство за хигиена при рибите. Е, оказваше се, че е, а, може би не си го спомняте, ако се върнем назад, ще, някой от вас знае, че проблема беше огромен, е, скандала беше голям е, в Германия особено. в рибата се откриха тези червейчета, малки червейчета, не че бяха опасни по някакъв начин, но беше толкова отвредително, че отблъсна хората от рибата. Така че опираме пак до въпроса за етикетирането. Сега въпроса за говеждия бур бургер. Ако не се етикетират, ако не се обозначи на етикета всяка съставка, всяка част, тогава се отваря вратата за много измама. Сега можем да... Ето, има, лъже се, че е, говеждия бъргер е говещ и така нататък от говеждо месо. Е, вие е, три член, три години бяхте европейски депутат, знаете как действат нещата тук. Сега наистина трябва да се променят нещата и да излезете с инициативи как по-добре ще функционират въпроса с етикетите. Ако, се, ако сте, говорихте за е, различията в ОСП. Благодарна, благодарна съм на Линда, че тя припомни, че гласуването в Сълсконанския комитет все още не означава гласуване в пленарна зала. Има разлика е, ние в групата, в нашата група гласувахме в Страсбург миналата седмица, е, беше много тънка разликата какъвто и компромис да се, гаранти... да се гласува в е, комисия, е, трябва да се обзала, че няма да е такава гласуването в пленарна зала. Сега по е, ОСП и раз, е, разнообразието на културите и ротацията на културите, е, споменахте качество на почвата. Да е, прецизирам. Е, е, да, до някъде е, става дума за качество, е, до някъде и по-малко количество пестициди или торове, всичко друго и всякакви други съставки, които са нужни за увеличаване на добива едно време фермерите знаеха за какво става дума. Всеки фермер сам провеждаше тази ротация, ротираше културите. Това беше един от начините да се поддържа добро, добри стандарти, високи стандарти на земеделието. Но сега казахте, че искате да наложите и предлагате контрол и упростяване, за да коства всичко това по-малко. Окей. Okay с диверсификация на културите лесно може да се отиде на едно поле, да се види с съответния уред дали има ротация на културата, ако един фермер се опитва да послъгва, макар че не допускам. Ако Съгласна съм с вас по диверсификацията, но трябва наистина много твърди да бъдем в това отношение и за бройката различни култури. Ако кажем, че няма да има е, сидбооборот, аз няма да се съглася с вас и много други и също за бюрокрацията и е, налагането на мерките. Боя се, че в момента малко опростенчески гледаме на нещата. нещата. Ако искаме твърде лесно да, се, да стават нещата, ние можехме, е, вие казахме, че искате да започнем е, тристранните преговори по електронното етикетиране на едър рогат добитък, бихме имали е, е, възможност да имаме задължително електронно е, е, маркиране, е, но пропуснахме този случай, можехме да го направим задължително за цяла Европа, да има електронна система за проследяване на говедата е, в следващите 10, е, в следващите 5 години. Не го направихме. Ако смятаме, че е, е по-лесно да стане по друг начин, можем да го направим. Е, по същия начин и в ОСП. Ако всички сме последователни, можем да приложим, да опростим нещата във всички сфери. По е, опор е, смятам, че е, ако според вас е, такава крупна сума, 40% от бюджета, може да се използва е, по, е, за неща, които лесно са приложими, е, осъществими, упростени, тогава отговорът ми е дайте един чек на фермерите, на държавите членки и им кажете, правете с тях каквото, с тези пари, каквото искате, защото в противен случай няма да успеете, поне с предложенията, които са внесени в момента. И сега, е, последно, е, след което спирам, извинявам се, че толкова дълго говорих, това е рибата и изхвърленията. Съгласна съм с вас, че имаме проблем е, с тези с огромните изхвърления при всеки улов, но ако е, се позволи използването на изхвърлените, тогава се открехва вратичката за повече гъвкавост, къде и как да се лови. И няма ли да решим по-добре проблема с изхвърлените, ако просто отново сменим е, е, размера на окото на мрежите и е, количеството и вида на мрежите? Е, колегата ми не е тук, биха се съгласили веднага. Просто се връщаме на стария спор е, как, е, каква, какъв да бъде размер на окото с мрежите, които, на мрежите, с които ли, ли, ловим. Благодаря. Ačiū pirmininkė. Ministrė, labai malonu Jūs šiandieną čia matyti ir tikrai labai malonu klausytis tokių e, išsamių atsakymų ir išsamus. Благодаря. Радвам се също така е, че, да чуе толкова изчерпателно отговори на нашите въпроси. След 6, е, министра, министра, е, след 6 месеца министра на моята страна ще се изправи на това място, предполагам. Вие говорихте за ОСП. Засегнахте подробно въпроса за ОСП и аз искам да задам въпрос, свързан с административната част и товара, бремето върху е, производителите. Искам да зная. Как виждате е, нещата? Първо, ние е, налагаме доста тежки административни мерки на селските стопани, ние ги натоварваме допълнително. Е, е, е например, нещата са по-сложни при тях, отколкото по отношение на горите или на, е, на пасищата. Е, би трябвало тук да е, горските е, е, директивата за, за, за горите и горските продукти, колкото тук вече става дума за различни видове култури. бих искала да ви попитам какво мислите за тази нова тенденция, т.е. административното бреме става все по-тежко, и трябва да се е, поема изцяло от е, фермерите. Другия ми въпрос е свързан с ОСП и с е, екологизацията, позеленяването. Много говорим на тази тема. Говорим, че озеленяването е много важен елемент. Това е така, но възможно е, ако е, фермерите не спазят е, е, нормите на позволяване, те ще загубят част от плащанията, които им се полагат. Значи, по този начин ще ги пенализираме, ще ги наказваме. Другия проблем, който занимава балтийските държави е разликата между преките плащания е, ние възприемаме, възприемали сме, е, е, мисля, че преди всичко трябва да поставим принципа за правопоставеност и правна сигурност. Благодаря. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на министъра. Той е мой сънародник. Надявам се, че по време на ирландското председателство ще станем свидетели на велики неща. Няколко думи относно скандала с конското месо в бургерите от говеждо. Проблема беше открит в Ирландия. Ние всички се опитваме да прокараме амбициозно законодателство за етикетиране на храните, като се борим с огромното лоби на индустрията и ми се иска онези, които не подкрепиха нашето законодателно предложение, да помислят сега до какви последици се стига, защото не можем да продължаваме с това положение. Само 99% от месото в бургерите се проследява до страната на происход и това не е приемливо. Ето защо това е проблем за целия съюз и трябва да се опитаме да го решим. Имам един въпрос относно здравето на морските обитатели, на морската среда и жизнеспособността на местните морски общности. Какви са стратегиите на Ирландия в това отношение? Благодаря, господин министр. Наистина съм впечатлен от яснотата на вашето представение и въпросите, но е, очевидно, е, след като сте работил в парламента, знаете как е, вървят нещата тук. Сега по озеленяването, вече много се каза по този въпрос, но аз от моя гледна точка на моята държава мога да кажа следното. Толкова много биографи... на толкова много бюрократия, бюрокрация се натъкахме, че предпочитаме да се откажем от това. Ако това ще означава повече е, е, е, административен товар, благодаря България, нямаме нужда тогава от това. Е, необходимо е да, не, да се избегне именно тази административна а, е, натовареност. А, е, предполагам, че знаете за какво говорите. Когато комисията говори за 70% а, А, сега, когато говорим за говежите бургери, 20% от бифбергерите е, също не е, е допустим процент. Сега, дори това не беше приемливо. Сега, ако ведем още по-стрикни правила, трябва да, сте, да сме сигурни, че ще има измами и начини да се заобиколят е, сега радвам се, че е, се опитваме да поставим в, е, на съответните релси здравното законодателство. Едва ли ще успеем с по-важните досиета да се справим до края на този законодателен период, но се надявам поне да ги придвижим малко. Става дума тук за две неща е, е, таксите за служебните е, проверки, трябва да кажа, че е, вероятно имате представа, е, след като е, разпоредихме това, се стигна до изкривяване на, на, на конкуренцията в редица държави членки, понеже таксите в, с, с 100 до 200% се различават от една държава в друга, даже съседни държави. Това означава или, че никакво законодателство, никаква регламентация няма, или твърде много регламентация аз мисля, че понякога наистина не е, е направено необходимото. Е, при действието на този е, регламент се направиха и други предложения, както в Испания, например, да се плащат таксите чрез данъци или да кажем е, със съответния договор всеки предприемач е, или всяка администрация в даден район е, може да отиде 30% нагоре или надолу поради различията в заплатите. Може би можем да намерим по-добро решение, ако възприемем този подход, е, за да предотвратим е, такова изкривяване на конкуренцията. Втората тема е, във връзка с месото установихме, че сегашната е, форма на проби е, за месото не са в състояние да открият е, такива съставки. Има нови начини това да се направи. Е, мисля, че вие имате какво да ни каже, какво се въз... планира в съвета. За мен е важно, е, когато работим по това досие, е, да търсим повече контакти с обществеността, обществеността да е, много бързо да задвижим дискусия с обществеността, за да е, постигнем до по-добри е, и сериоз, солидни резултати по време на кипърското председателството доста напред мръднахме и мисля, че сме на правия път, но тук е, моите колеги е, казват е, същото, които участват в тази дискусия. Колкото до делегираните правни актове, това, което се предвижда като делегирани актове, ние не можем да тръгнем отдолу нагоре, тъй като минимума е да имаме е, с, е, съвместно участие, когато става дума за е, регламента. Е, едни и същи дискусии се водят между комисията и парламента, но вие от съвета знаете, е, че има е, несъгласие и гласове против, дори когато нещо се гласува с единодушие макар че всички групи, политически групи са на мнение, е, е, и това е въпрос на е, помощта на парламента и правомощията, които искаме да наложим. Благодаря. Сега колегата Гербранди. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министр, за това, че дойдохте при нас. Когато Лисабонския договор влезе в сила, имах чувството, че най-накрая и селскостопанската и рибарската политика ще отчитат интересите на 500 милиона души, а няма те да отразяват интересите само на онези, които участват в тези политики, а именно земеделците и рибарите. Откровено казано, много се радвам на това, което се случва в парламента по отношение на ОПОР, защото като че ли изпълняваме онова, което ни обеща Лисабонския договор. Само, че, така както си говорим, Комисията по селско стопанство на парламента прави точно обратното и като че ли укрепва лобийските възможности на селско-стопанския сектор за сметка на интересите на останалите 490 милиона в Европейския съюз. Затова въпроса ми е следния. Водят ли се вече някакви неофициални преговори между ключовите участници от съвета и от Комисията по селско стопанство на парламента относно окончателната сделка? Знам, че по рибарството няма преговори, защото няма да има споразумение на първо четене, но какво се случва неофициално? Основните действащи лица от парламента и съвета вече решават ли неофициално как да изразходят тези 350 милиарда за следващите 7 години? Казахте нещо за огромните географски разлики между Кипър и Швеция. Напълно сте прав. Трябва да има гъвкавост, за да се справим с тези разлики. Но тези страни, подобно на всички други от Съюза, си приличат болезнено в едно. А именно, те не се интересуват от критериите, свързани с европейските средства, а само от средствата. Те гледат на Брюксел като на спестовна касичка – а не като на институт с ясни цели и политики. Ако погледнете докладите на Сметната палата, ще останете поразен от това колко малко от целите изпълняваме с европейските средства. До голяма степен това се дължи на държавите членки. Погледнете агроекологичните схеми. Те са с толкова голяма гъвкавост, че държавите членки могат общо взето да пращат потоци от пари към фермерите, но нищо не се заделя за околната среда. И поне за мен това не е основната цел на тези фондове. Така че за мен тук има голям проблем. Разбирам, че замеделците имат нужда от малко повече гъвкавост, от тази, която се предвижда в елемента на екологизация на, на комисията. Само, че като че ли те не, ме, не се притесняват, не обръщат внимание на критериите, на мерките за екологизация, просто се интересуват от парите. Така че би трябвало да имаме гъвкавост по отношение на ефикасността на мерките, но не толкова голяма гъвкавост, когато позволяваме на държавите членки да не изпълняват целите си, а да получават европейски средства. Благодаря. Благодаря, София Оконе. Благодаря, господин председател, господин министр. Наистина, за мен е удоволствие да се срещнем с вас тук в е, залата на нашата комисия е, е, от името на моите колеги искам да ви пожелая една, е, от името на моите колеги, е, една успешна 13-та е, година и успешен семестър. Колкото до конското месо, вече всичко е казано в регламента за етикетиране на продуктите от месо. Единственото, което искам да допълня към многото, което е казано, това е е, е, че проблемите, с които се сблъскахме в е, Ирландия и в Обединеното кралство, ни карат да си зададем следния въпрос. и то не става дума за здраве. Разбира се, че, разбира се, че не е така. Но аз намирам, че е скандално да ям конско месо, мислейки, че ям говеждо. Това просто е проблем на, ети, на етичен проблем, защита на потребителя, на граждана. Ето защо имаме нужда от един по-амбициозен текст е, е, за етикетирането. Този амбициозен текст трябва да защитава и интересите на гражданина и потребителя, но и да е, е, е, изпраща послание към е, производителя, за да работи той коректно и, и добросъвестно. Е, е, това е, е, трябва, той трябва да гарантира юридическа сигурност, правна сигурност, за да не се инвестира на празно. значи трябва да гарантираме интересите и на потребителя, и да, за да, и да направим един текст, който гарантира правна сигурност. Второто нещо, свързано с проблема за месото, с който сте се, сблъскали в Обединеното кралство, това е вече въпроси на контрол. Това е проблем на, за, на месото, разбирам, но ние знаем, че всички проблеми, които се, всички продукти, които се внасят в Европейския съюз, е, ние имаме продукти, кое, е, които не са е, всички на нужното ниво, стандарти и качество, които не отговарят на, на всички въпросни изисквания и това е наистина проблем, с който се сблъскваме с износа. И сега въпроса за ген, ген, модифицираните организми, проблем, който много горещо обсъждан тук в парламента и който и това е с основание. Вчера е, говорителя на комисаря на здравеопазването каза, че е, е, не би трябвало да иска, комисията не би трябвало да иска авторизация за, за отглеждането на съответни модифицирани култури. Е, тук е, по въпроса за субсидиарността по отношение на е, модифицираните се разглежда отдавна. Се разглежда отдавна. Каква е позицията на ирландското председателство по този въпрос, който толкова ни вълнува и как можете да гарантирате целостта на вътрешния пазар, като също, като също временно гарантирате консенсус между държавите членки? Мисля, че има а, и а, хрватски превод. La partie croate. Là, le 13. А, исках да чуя хрватски превод и се оглеждам в залата дали има хрватска кабина. Благодаря. Да, успех при превода. Сега следващата ни колега. Е, ще бъда съвсем кратка и на лош английски. По въпроса за ГМО. Аз съм член на комисията по петиции. В понеделник се срещнахме с пчеларите. Те са принудени да използват култури, които са генно модифицирани и комисията е решила да промени законодателството, за да се справи с проблемите с ГМО в меда. За потребителите, за пчеларите и за пчелите всичко това не е добро. И то само защото нямате възможностите или желанието да избегнете присъствието на ГМО в меда и в цветния прашец, с който се хранят пчелите. Ето защо, в светлината на всичко, което обсъждаме в момента, не може ли да се погрижите и за пчелите? И за пчеларите, и за потребителите, за да сме сигурни, че когато си купуваме мед и няма етикет, да сме сигурни какво се случва. Защото като няма етикет, май може да си слагаме всичко. А потребителите не вярват на съдържанието на продуктите. Затова моля съветът да прикани комисията да не бъде толкова практична. Защото комисията като че ли е твърде е, склонна да приема исканията на Монсанто. Благодаря. Чухме много въпроси. Сега ще дам думата на министъра за отговор. Well, uh... Всъщност много въпроси бяха зададени. За това ще се опитам да отговоря максимално подробно. Всички коментари във връзка с етикетирането. Те са справедливи, потребителите трябва да знаят, че онова, което четат на етикета е всъщност съставката. В момента няма кой знае какви изисквания за полуфабрикатите. Опитваме се да предвидим законодателство и за другите видове месо, не само за говеждото. От началото на следващата година всички меса ще трябва да бъдат обозначени по отношение на страната си на происход, свинско, говеждо, агнешко няма значение. Аз говоря като ирландски министър. Нашия приоритет е да разберем как всичко това се случи. Аз мисля, че всичко това показва, че ние имаме стриктен контрол и наблюдение в Ирландия. Факта, че този проблем се появи, факта, че използваме ДНК тестове, демонстрира колко сериозно гледаме на качеството на храните. От гледна точка на околната среда, ако погледнете сектора на говеждото в Ирландия, ще видите, че ние сме първата страна в света, която не само се опитва да отговори на това откъде идва говеждото, но и измерваме въглеродния отпечатък на нашите стада от еда рогат добитък. И по отношение на производството на говеждо. До края на тази година 32 000 ферми за говеждо в Ирландия ще претърпят одит по отношение на въглеродния си отпечатък. Тоест, когато продаваме говеждо, точно ще казваме на потребителя не само откъде идва то, но и какъв е въглеродния отпечатък на съответното говедо. Така че си мисля, че този скандал естествено е нещо лошо, понеже такова нещо се случи. Ние обаче направихме необходимите тестове, направи ги нашия орган по безопасността на храните и сега ще предприемем всички мерки, за да гарантираме, че това няма да се случи в бъдеще. Като председател на съвета обаче аз трябва да работя за постигане на споразумение в съвета. Ето защо продължаваме разговорите по отношение на етикетирането. Разбирам онова, което някои от вас казват, че позицията на Комисията по селско стопанство няма да е вероятно позицията на пленарна зала по отношение на ОСП. Всъщност, вие ще решавате. Когато парламента оточни преговорната си позиция по ОСП и когато съвета го направи, аз ще председателствам дебата и ще се опитам да работя за постигане на споразумение. Само, че проблемите, за които говорите, са между вас и между Комисията по сълско стопанство и за мен не е уместно да правя коментари тук. По отношение на двата подхода, които бяха споменати, Борота, комисията реши да избере многообразието на посевите. В комисията има сериозни разговори за това дали трябва да се премине към оборот или към диверсификация. Разбирам аргументите и на двете страни, тъй като аз самия се занимавам с селско стопанство. По отношение на 40% от бюджета, трябва да се подчертае, че дори и в рамките на предложението на комисията, още не знам какво ще стане в рамките на многогодишната финансова рамка, но комисията предлага намаление на цялостния процент, който се отделя за ОСП. Всъщност 38% е предложението на комисията. Ще има процент е, конкретно плащане, което няма да е обвързано с инфлацията и ще е фиксирано за всяка година. Това е предложението на комисията. Нека да видим какво ще стане по силата на разговорите по МФР, но аз мисля, че трябва да има силен бюджет за селското стопанство и от гледна точка на храните, защото Европа все още внася голяма част от храните, които консумира и ние трябва да гарантираме, че имаме жизнеспособно, иновативно и устойчиво производство на храни както и колективна политика в Съюза. И ако искаме това да е факт, ще трябва да си платим. Нека да сме откровени. По отношение на изхвърленията на риба. За съжаление, решаването на този проблем не е толкова лесно. Не може само да се увеличи размера на окото на мрежата. Естествено, че отчитаме техническите оценки, правим необходимото да не се хващат млади екземпляри. Само, че това е само част от проблема. Хващането на млади екземпляри заедно с по-големи, например. В Келтско море обаче ставаме свидетели на това как различни флоти улавят пикша, треска и мерлан на едно – а пък така или иначе е намален размера на окото на мрежата. Има и проблем съответно по отношение на смесения риболов. Ако хващате в една и съща мрежа 3, 4, 5 различни вида риба и имате квота да хващате само 3 от видовете, а не 4 или 5, какво ще правите с тази риба, останалата, тъй като тя е със същия размер като позволената за вас и я хващате и на същата дълбочина, какво да се прави тогава с тази риба? Има технически решения, но те не могат да решат всички проблеми. Ето защо ще си имаме проблем с това, че рибарите ще хващат риба, която не трябва да хващат. Това не може да се елиминира тотално. Може да има различни мерки да се намалява или увеличава размера на окото на мрежата, да се въвеждат други видове мерки. Всичко това се обсъжда в съвета, но не трябва да се внушава, че проблема е лесен за решаване. Що се отнася до Лисабонския договор? Я да видим сега. Опитвам се да отговоря на всички въпроси. Радвам се, че тук има депутат от Литва, защото Ирландия е част от една тройка. С нас работят Литва и Гърция. И ние се опитваме заедно да работим по цял набор от досиета. Надяваме се, че ще предадем на Литва почти решени досиета. Онова, което не успеем да решим, ще го прехвърлим на литовското председателство. Очаквам с нетърпение сътрудничеството с вас. Така че ние се опитваме да направим нещо реално по отношение на реформата на ОСП. В същото време трябва да гарантираме, че реформата няма да струва твърде много време и пари на фермерите, на комисията, на потребителите. Вече казах какво смятам по отношение на лесовътството. Очаквам да видя предложението на комисията относно новия подход за устойчивост на горите. Този подход трябва да е лесен за изпълнение, за да може всички да знаят какво се иска от тях, ако те притежават гори като частни собственици или като обществени собственици. По отношение на преките плащания и тяхната справедливост. Аз посетих Литва, Латвия и Естония преди няколко месеца и разговарях с техните министри по този въпрос. Тези държави членки могат да се радват на моята подкрепа. Мисля, че ние постигнахме напредък и във връзка с МФР и преките плащания, а именно плащането на хектар в Балтийските държави да се приближи към средното за Съюза – Имаме известен напредък. Това се дължи и на депутатите в парламента. По отношение на етикетирането, знам, че парламента има сериозни виждания в тази връзка. Съветът ще продължи да разглежда различните възможности за действие. Ще разглеждаме предложенията и на комисията. Не мога да взема отношение по проблемите тук, преди да знам какво смята съвета. Ще говорим по тези проблеми съвсем скоро. Във връзка с реформата на ОПОР и жизнеспособността на риболова, всъщност основната цел на предложението на комисията е да се опита да поддържа устойчивостта на запасите във водата. Най-добрата гаранция за бъдещето на риболова е да имаме достатъчно много риба в водите. Ето защо работим по отношение на изхвърленията, регионализацията, техническите мерки, оборудването и така нататък. По отношение на екологизацията, да, ще има ново бюрократично изискване, то обаче трябва да бъде сведено до минимум. Мисля, че Сметната палата вече ни е напомнила за това, че разходите трябва да бъдат максимално ниски. Що се отнася до служебните проверки, чакаме предложенията на комисията. Те ще се появят вероятно през март. Ще имаме позиция в съвета. Скоро след това, да се надяваме, че ще е скоро, ще имаме позиция и по делегираните актове. По отношение на откровените коментари относно въжделенията на парламента след Лисабонския договор. Аз поделям част от казаното от вас, но не всичко. Не смятам, че всички държави членки или министри гледат на Брюксел като на селско-стопанска касичка – ако погледнете храната, която се произвежда в Съюза сега и храната, която се произвеждаше преди 20 години, ще видим значителни промени по отношение на проследимостта, по отношение на последователността между директивите, по отношение на кръстосаното спазване, устойчивостта. Всичко това се е случило, защото е имало реформа на ОСП и сме влагали пари за да гарантираме, че стандартите се спазват. Настоящата реформа на ОСП има за цел да усъвремени още повече нещата и да се справи с нерешените проблеми от предишната реформа. Измененията в климата, сигурността на продоволствието, биоразнообразието и така нататък. ето защо има конкретни предложения по конкретните стълбове които трябва да доведат до различни промени. И накрая, позволете ми и аз да ви пожелая честита нова година. Много се радвам, че има хора, които искат да научат харватски. Това показва, че не чака интересно бъдеще. Разбирам, че много хора полагат усилия да говорят английски, защото моя майчин език е английски и това ми напомня, че и аз трябва да понуча малко чужди езици. По отношение на ГМО, знам, че имате категорична позиция. Няма конкретен напредък по тази инициатива в съвета, защото нямахме квалифицирано мнозинство. Ние като председателство можем да направим оценка дали има промяна на позициите на различните държави членки. И аз мисля, че комисията би трябвало да внесе един нов свеж полах тук, който пък да потикне съвета към промени. Това трябва да се случи, ако искаме да има някакъв напредък във връзка с ГМО. Естествено, трябва да се отчита принципа на субсидиарност, и функционирането на вътрешния пазар. И накрая, по отношение на пчелите. Знам, че популацията на пчелите е подложена на натиск в Европа. Пчелите общо взето е, боледуват и освен това страдат от е, акари, Има някои притеснения, свързани с ГМО, с инсектициди. Този разговор е част от съвместното взимане на решение. Вашата комисия ще има становище по въпроса и си мисля, че по отношение на вашите притеснения, първия форум, на който трябва да ги изразите, трябва да е вашата комисия за да може да окажете реално въздействие върху разговорите в съвета и върху комисията. Комисията трябва да финализира своето предложение. Много различни позиции бяха изказани, много различни въпроси бяха зададени. Извинявам се, ако не съм успял да отговоря на всички. Времето ни притиска. Благодаря ви за интереса. Ако искате, може да ми напишете писмо в качеството ми на председател на съвета. Няма проблем. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа в следващите 5 месеца или малко повече. Благодаря. Vielen Dank, Herr Minister, für die Möglichkeit des Austausches, aber auch die Möglichkeit der direkten Kontakt. Kontakt. Благодаря наистина за този обмен на мнения. това беше един чудесен диалог, който проведахме току-що. Е, очевидно стана обаче, че съществуват и напрежения и е, така леки търкания при е, ОСП, при опор но ще трябва да изгладим това. Тези два отрасла са много отговорни, много важни. Тези две политически сфери са в компетенциите на Европейския съюз, така че ще бъде, това ще бъде литмус след Лисабон да покажем, че сме в състояние да, да водим съответна политика, можем да се караме и да се бием, но накрая можем да провеждаме една политика, за която и ние и вие имаме големи отговорности. Това трябва да е ясно. Аз ви желая наистина късмет, успех успех в 6 е, месеца е, ще ви трябва сигурно. Е, благодаря за конкретния отговор на поставените въпроси и вашата, нашата молба е на масата, нашата покана, оферта е на масата. Ако имате нужда, винаги може да се обърнете към нас, нашите колеги. Ние сме винаги готови да работим с вас съвместно. Всичко хубаво благодаря. So, Als allererstes möchte ich einen nächsten Minister begrüßen, nämlich die kommende Ratspräsidentschaft. Сега да приветствам един друг министр, следващия е, председател, отново от председателство на съветство, министра на, на здравеопазването. Добре е дошъл, господин министр Андре Кутак е, е, но по-късно. А сега доклада на е, нашия колега Улмър. Е, съвсем накратко, моля, представете доклада си, имате думата. Благодаря, господин председател, благодаря, че ми давате думата. Ще бъда относително кратък. Тук става дума за една много техническа, стрикно техническа област. Е, е, проблема е, че до сегашните норми на безопасност, е, които са разпоредени от Ауротом, регламента, трябва да бъдат актуализирани. Това е в рамките на законовото основание линея член 50 би трябвало наистина да променим някои от съсуващите е, текстове. Е, мисля, че е, искаме да предложим ново актуализирано законодателство, как да се решава въпроса с юнизиращото лъчение и как да гарантираме защита на хората от това повечето от тези излъчвания, как могат да те да бъдат избегнати, ако няма съответния щит. Мисля, че аз съм подходящ за тази работа, защото от над 30 години работя, съм бил лекар в областта на и се занимавах с радиолъчението различните теми, свързани с защита от ионизиращото лъчение, по това се съдържат в регламента на Евратом, но стига те да се използват, да се прилагат добре, мисля, че това би било достатъчно. Съществени изменения предлагам в доклада и те са в раздел 9. Искам изцяло да се заличи е, тази глава. Е, тя трябва да отиде в е, собствен независим правен акт на комисията. Надявам се комисията да, го, да излезе такова предложение в, в недалечно бъдеще, а именно това е аспекта растения, нечовешки същества, растения и животни и въздействат върху тях на ионизиращото лъчение. Е, би било хубаво, ако спазим съответните срокове. До сега е, е било така. Е, наистина е, от 2007 година е, по отношение на медицинските продукти бяха обещали от комисията за 7 месеца да излезат с е, законодателно предложение, но това не стана. Надявам се този път да спазят обещанието си. Благодаря за вниманието. Сега бих се радвала да проведем дискусия. Благодаря, господин Олмар. Сега имате думата за въпроси. Кратко, ако обичате. Благодаря, господин председател. Тук е, е, става дума за една много важна директива. Е, верно, че е техническа, но тя е, почива върху защитата е, срещу ионизиращо лъчение е, е, и е, до голяма степен е, тя е, е, се опира на директивата от 96-та година за резултатите от експониране на лъчение и ще видите каква е насоката там тази директива, директива обаче не казва достатъчно за въздействието върху външните работници от ядрено облъчване и така нататък. И наистина защитата на околната среда, както каза докладчика, трябва също да бъде включена във всичките тези директиви. Моят първият аспект е, е промяната на правното основание. Това е една директива, която почива върху е, договора Евратом. Първата цел на този договор е, е ядрено развитие, което да гарантира благоденствие, мир и просперитет. Това е целта. Радиозащитата е е, е, се явява е, като допълнителна страна. Значи не здравето и защитата на хората е основната цел, а това не влиза в основната цел на договора Евратом. Втората цел е, че ние допитате трябва да, да, действаме чрез съвместно вземане на решение. в този смисъл Евратом ни дава просто само едно становище. Тук вече подходът е различен. Сега две неща по тази директива. Тази директива е, е, постановява лимитни, е, е пределни дози на облъчване и това е разликата от е, директивата от 96-та. Но е, тези е, норми в е, е, микросиверти, е, всички данни, които имаме до сега от Чернобил, от вътрешната контаминация, новите научни данни е, сочат, че можем да да е, е, занижим още прага, защото е, този праг вече е остарял по отношение на новите факти и данни. Тази директива а, обаче, а, а, значи, когато не държим вече сметка за хората, които са изложени а, на а, това ниво, на тази доза, това е много важно, че ако утре се демонтира дадена ядрена централа и виждате, че в директивата е въведен освобождаване и разхлабване на режима, т.е. на дадено ниво може да е, освободим е, излешно, е, известно количество радиоактивни отпадъци, с, които не зачитат нормите на концентрация и дози. Това, от това няма да има полза никой. И това е много сериозно. Друг елемент, който виждам в тази директива, това е референтната доза това означава, че при, всеки, е, при всяка злополука, във всяка държава, е, изведнъж е, се получава облъчване от 20 милисиверта, което е огромна, огромна доза. Вижте какво стана в Фукушима. Аз бях там е, хората казват там, имате право до 20 милисивера да е, бъдете облъчени, е, възрастни деца също. Това обаче е огромна доза и това едно приемане, тук ние приемаме едно замърсяване, радиоактивно замърсяване на нашата среда. Моят колег не каза нищо за допустимостта на такова едно замърсяване. Казват ни, че е, До преди няколко години учените говореха за 6 е, е, е, минисивер е, годишно. Е, но Това е отрицателната и минуса на тази директива по, по отношение на съществуващото законодателство. Трябва наистина да атакуваме, да се захванем с следния проблем. Това, което се отнася до освобождаване на, на, на радиация в околната среда, ако има а, авторизации а, на, за, на предприятията, трябва да са много точни, да почиват на много ясни критерии. В противен случай нещата стават много сложни. Сега а, Мирослав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 и а, а, ако този доклад а, зася, а, наблегне на въпроса за защита на а, а, хората, а, околната среда не, не, може, не би трябвало да бъде част също от а, да попадне в обхвата на този доклад. Аз а, съм а, имам, а, съм направил предложение за а, изменение, консултирал съм а, специалисти в околната среда, но моето предложение не е, е по същество. Благодаря. Сега за кратко време ще дам, за малко ще дам думата на комисията. Благодаря на докладчика за този балансиран е, проекто доклад. Благодаря за конструктивните изменения, които се предлагат. Приветстваме факта, че за вас този доклад е важна стъпка по посока подобряване експозицията, излагането на ионизиращо лъчение. По този начин ще се подобри защитата на хората и околната среда. Позволете да отговоря най-напред на един проблем, свързан с защита на околната среда. Докладчика приветства включването на изискването за еко-околната среда но се казва, че все още научната база не е достатъчна. Комисията е на мнение, че е време да се включи тази тема по един целообхватен начин, съвместно с темата свързана за защита на хората и това да съответства на договора Евратом. Необходимо да се изгради система, която да се основава на научни познания и открития, да има ясна методология и да може да а, определи въздействието на а, ионизиращото улъчение върху природата и нечовешките същества. Скоро ще има такова изследване, то ще бъде предоставено на вашето внимание. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика. Ja, vielen Dank. Благодаря за мненията. Първо да кажа, че следващата сряда от 15 до 18 ще имаме работен семинар. Семинар по тази тема. Е, тези, които се интересуват, са любезно поканени. Аз е, наистина очаквам с търпение една е, така вълнуваща, интересна дискусия. Благодаря. Сроковете за предаване на, на мнения за изменение са 5 февруари. Е, тук ще разгледаме отново доклада до 20 март. В Комисията по околна среда ще има дебат и гласуването ще е на 24 април. Е, дебата и гласуването в пленарна зала се предвижда за юни. Благодаря за краткия, е, кратката дискусия на изказалите се и на докладчика. Е, сега най-сърдечно приветствам сред нас министра на здравеопазването на Ирландия. Добре дошъл в нашата комисия. Ние сме най-голямата законодателна комисия в парламента, Европейския парламент, макар че днес заседаваме в по-малка зала но а, имаме проблем с другата зала. Въпреки това, а, на нас, върху нас тегнат много досиета а, и по време на вашето председателство също много досиета тежат. А, директивата за тютюна, трансграничното здраве, програмите за здравето, а, медицинските изделия. А, това са четири а, програми, които а, трябва да бъдат а, обработени и а, ние с а, интерес очакваме вас вашите думи. Е, ще ви дадем думата за 10 минути. След това координаторите, говорителите на групите, политическите групи ще вземат думата и след това е, ще имаме втори кръг, е, когато колегите ще получат възможност ето вече една от докладчици, много докладчици присъстват, една от тях вече вдига ръка, така че очаквам наистина един доста напрегнат дебат. Имате думата. Much, Благодаря, господин председателя. Много уважаеми депутати на Европейския депутат, за мен е висока чест да говоря пред вас и да ви представя програмата на Ирландското председателство в областта на здравеопазването. 2013 година е 40-та годишнина от присъединяването на нашата страна в е, Европейската общност. Тези от нас, които бяха тук в 1973 година, си спомнят много добре за економическите, политически и социални условия, в които живеехме, както у дома си, така и в цяла Европа. От тогава насам нашето членство в Съюза доведе до много ползи за ирландските граждани в социал-економически аспект. Ние сега сме изправени пред различни предизвикателства, е, разбира се, различна економическата обстановка. Именно за това ирландското председателство и програмата е, насочва вниманието си към предложение към необходимото за Европа – стабилност, работни места и растеж. Е, да не забравяме економическата обстановка. Ние, разбира се, искаме да подобрим и здравето и добруването на нашите граждани, да има системи, които под подкрепят ефективността и резултатността при предоставянето на здравните услуги на гражданите. Всяка държава членка се сблъсква със своите реалности в областта на здравеопазването. Важното обаче е да споделяме идеи, да работим заедно, да споделяме информация и добрата практика, когато е възможно да въвеждаме законодателство, което е много важно. Ролята на Европейския парламент и на членовете на парламента никога не е била по-голяма. А, а като преко избрани представители на гражданите на Европейския съюз, вашата роля като съзаконодатели е изключително голямо значение, за да се представляват техните интереси. Ирландското председателство отчита значимостта на участието на съвместна работа с Европейския парламент. Заедно с съвета и с вас и в Европейския парламент ние работим, за да можем да подобрим живота на гражданите ни сега и в бъдеще. В съвета аз работя в тяхно сътрудничество с триото Литва и е, Гърция и е, работим с, е, казва оратора, благодаря и за участието на доктор Андрю Катес. Законодателната програма е изключително важна в нашата програма. Ирландското председателство ще използваме ресурсите, за да очертаем приоритетите в областта на досието на здравеопазването, включително тютюневите издания, изделия, различните трансгранични заплахи за здравето, изпитванията в клинични условия и медицинските изделия. Е, пушенето е една от големите заплахи за здравето на хората. 700 000 европейски граждани умират ежегодно от заболявания, свързани с тютюнопушенето. Повече е, е, други милиони хора трябва да живеят с хронични заболявания, които пак се дължат на тютюнопушенето. Загубата на живот, нарушение семейен живот – е, загубата на здравето и целият стрес, стрес не може да бъде и нещастието не могат да бъдат е, е, изчислени. А цялата тази трагедия може да бъде избегната. Трябва да направим необходимото, за да спрем онези, които пушат и да спрем младите хора да не започват да пушат. Освен това, имайки предвид човешките щети и цена, която трябва да се плати, има и економическа плата, цена – лекуването на пациентите е, струва изключително скъпо. Потреблението е, и пушенето на цигари има негативно въздействие върху економиката. Хората отсъстват от работа, намалява се против, продуктивността им и те се пенсионират рано. Изключително важно е европейските министри е, да проявяват наистина тревога към употребата и пушенето на тютюн от деца защото 70% от пушачите всъщност започват да пушат преди да са навършили 18 години. Това са малолетни, непълнолетни лица. И веднъж, когато се престрастят, тези млади хора ще трябва да водят дълга битка срещу цигарите. Ние сме задължени да се грижим на нашите деца и много е важно да помним, че всеки е, втори пушач умира от заболявания, свързани с тютюнопушенето. Това явно посочва, че е необходимо да се предприемат мерки, защото сегашните мерки всъщност не успяха да предотвратят загубите за много голяма част от нашето общество. Е, промишлеността, разбира се, е, е изключително влиятелна, но е, ние искаме да защитим здравето на европейците и ние е, в крайна сметка е, трябва да помогнем и на пушачите, които са наши съграждани. Законодателството е всъщност е, в областта на тютюнопушеното е сред приоритетите на ирландското председателство и се надяваме да можем да отбележим максимален а, напредък. Миналия месец, миналия август ние направихме предложение в тази област, ще, има спад в тютюнопушенето до 20% и се надяваме, че е, преговорите ще бъдат. Е, е, знае, че са, ще бъдат трудни. През миналото бяха трудни. Знаем какви са и заключенията от Декемврийския съвет, но в крайна сметка е изключително важно да направим необходимото, за да има напредък в развитието на законодателство, като са законодатели съвета и парламентът трябва да поставят на първо място здравето на гражданите, да работят за раното приемане на това законодателно предложение. И заедно с комисар Борг ще работя така, че в крайна сметка изслушванията да бъдат разгледани. Ще работим конструктивно и с членове на вашата комисия и особено с докладчицата Линда Макаван, която наскоро бе определена за докладчик по този изключително важен, важно досие, така че да може да се приеме то максимално бързо. Контрола на тютюнопишенето, по отношение на контрола на тютюнопишенето, мога да кажа, че моята страна всъщност водеше като въведе забрана на пушене на работното място първо. Когато през началото на март заседаваха министрите на здравеопазването в Дъблин, очатахме напредъка в тази област и е, говорихме какво още може да се направи, за да се гарантира здрава среда без тютюнов дим за гражданите на Европа. Уважаеми госпожи и господа, Нека да бъдем честни един с друг. Ако този продукт сега излезе на пазара, знаеки каквото знаем сега за него, нямаше да бъде допуснато това да стане по законен начин. И така, стигам до по-широката тема за публичното здраве. Програмата 2014-2020 година. Тя се развива като последовател на сегащата програма, която изтича тази година и е, ще се предприемат конкретни а, е, действия, така че да може да се добави европейска стойност към тях. Общите цели на програмата е да се насърчи иноваторство в здравеопазването, устойчивост на здравните системи, да се подобри здравето на европейските граждани и да ги защитим от трансграничните заплахи. Е, приветствам напредъка, който е постигнат в преговорите между съвета и парламента днес. Знае, че има споразумение по много аспекти от това предложение. Обаче има три нерешени проблеми, два от които са от хоризонтален характер. Бюджета за програмата, и въпросите, свързани с това дали делегирани актове или актове за изпълнение за работните програми трябва да има. Другия проблем е свързан с механизма за съфинансиране за съвместните дейности. Ирландското председателство е напълно ангажирано да приключи споразумението по предложението и очаква да работи конструктивно с парламента по него. Председателството остава в тесен контакт с докладчика, госпожа Гростет, а следващия триалог трябва да се проведе, когато са ясни резултатите от преговорите по многогодишната финансова рамка. Аз се надявам, че ще имаме споразумение, за да може да започне изпълнението на програмата от началото на 2014 година. През последните години станахме свидетел на сериозни заплахи от трансграничен характер, като H1N1, птичи грип и торс. И до известна степен ние знаем, че тези пандемии не бяха толкова тежки, колкото се очакваха, но трябва да бъдем готови, имайки предвид това и да гарантираме това, че всички граждани да имат достъп до вакцини и антивирусни препарати. Това е изключително важно. Това е предложението за сериозните, борба срещу сериозните трансгранични рискове. Ирландското председателство заедно с парламента очаква да работи съвместно с, е, по този въпрос и с докладчика Парньо. Този, е, това законодателно решение е изключително важно за здравеопазването на хората и то ще даде основата за бъдещето на ваксините и другите мерки, които ще дадат възможност да се защитят гражданите от пандемиите. Решението също така трябва да укрепи подготовката и координацията между държавите членки, когато се борят срещу сериозни и трансгранични заплахи за здравето. Очаквам трилогика да започне през следващите седмици. Знае, че има много проблеми, свързани с правомощията, които ще се дадат на комисията за правилата за координация, подготовка и съответно планиране. Ирландското председателство е убедено, че всичко това може да бъде разрешено по един удовлетворителен начин и че решението ще бъде прието максимално бързо и председателството разчита от, на вашето сътрудничество и разбира се това на комисията. Изпитванията в клинични условия. Достъпа до новите медицински препарати е много важен за нашите граждани. Изпитванията са изключително голямо значение за разработването на нови препарати, да се гарантира сигурността и разбира се да се знае какви са ограниченията на съществуващите продукти. Готови сме да работим по предложения регламент е, по отношение на тези изпитвания и целта е насочена да се укрепи безопасността на пациентите и да се прилагат успешно клиничните изпитвания в Европа. Изключително важен е този аспект за Европа, за е, разработване и засилване на фармацевтичната промишленост в Европа. Е, ще работя с докладчика Гленис Уелморт. Е, ще обменяме становища по това изключително важно досие. Повечето държави членки е, се радвам, че приемат значимостта на това предложение и се надяваме, че парламент и съвета ще стигне до споразумение. Председателството, освен това, иска да, направи, да има напредък и по две предложения, свързани с е, медицинските изделия и инвитро диагностичните изделия 2012 година, септември. Целта е да има по-добра е, рамка по отношение а, производството и пласирането на тези изделия. Разбирам общите тревоги на гражданите и на политиците, свързани с скандала за имплантантите на компанията ПИП. Много важно е да се гарантира безопасност на изделията, които се използват от и за хората. Гражданите трябва да са убедени, че ще се гарантира тяхната безопасност, но индустрията трябва да се развива за и в интерес на хората. Медицинските изделия са насочени към здравеопазването. Те могат да спасяват човешкия живот и подобряват човешкия живот. Трябва да не забравяме и конкурентно способността на европейската економика. Трябва да гарантираме високо качество и ефективност на здравната система. Предположението представя една рамка за координиране на регламентите и правилата за медицинските изделия, също така оценката им и клинична оценка. Предложението Условията са сложни. Предполагам, че ще бъде възможно да реализираме напредък в рамките на председателството ни. Срещнах с докладчика Дагман Рот Бергхарт естеде, вчера вечерта за първоначалната дискусия, както и с докладчик в Сянка. И освен това се надявам по-късно да се срещне с господин Петър се по-късно днес. Ирландското председателство следва дискусията в Европейския парламент по отношение директивата за прозрачност. Напълно разбираме докъде в момента се развиват процесите по нея. Искам да оценя готовността на доктор Парванова, докладчика, да участва активно в работата с предишните председателства и държавите членки по отношение тревогите по това предложение. Ирландското председателство също така разбиране желанието сред някои от държавите членки да продължат да работят по предложението. Необходимо да се влезат в преговори, разбира се, за цел постигане квалифицирано мнозинство в съвета. Намерението ми е да подкрепя съвета при продължаване на преговорите, за да може следващия месец, както знаем, да видим какво ще бъде гласувано в пленарна зала. Надявам се, че ще има достатъчно подкрепа да започнем преговори с другите институции след това. Някои други аспекти от програмата ни са следните. Отчитаме необходимостта от научно-развойна дейност. Ще се проведе е, конференция на високо ниво за електронното здраве, заедно с Генерална дирекция развой научно-развойна дейност през Дъблин в месец май. Надявам се, че ще можете да участвате. Тази конференция ще се проведе на 13, 14 и 15 май, паралелно с конференцията ИТ в здравеопазването. Всичко това е насочено към развиване на електронното здравеопазване за хората. Втората конференция ще бъде насочена към проучване на мозъка с поднаслов Здрав мозък, здрава Европа. Нов хоризонт за научно-изследователската дейност и здравеопазването 27-28 май 2013 година. Освен това, на 4 и 5 март в Дублин ще има заседание на министрите по здравоопазването. Ще се разглеждат основна теми в областта на здравоопазването. Ще включва отново темата за среда без тютюнев дим. ще се разглеждат въпроси свързани с опазването на здравето на децата, с аутизъм и други заболявания. Благодаря ви, госпожи и господа, за вниманието, за възможността, която ми предоставяхме да ви запозная с приоритетите на ирландското председателство. Както казах, това са приоритетите в нашата законодателна програма. Ние осъзнаваме колко е важна тази тема, политическият цикъл и колко важно всичко това е за европейските граждани. Надявам се, че ще можем да използваме нашите ресурси добре. Много важно е да работим именно в тези мерки, като с законодателство наблюдатели в интерес на Европа и с интерес очаквам работата с вас, господин председателю. Надявам се, че ще имаме успех. Благодаря ви много. Благодаря, господин министър Райли. Сега първия кръг въпроси по традиция у нас, в нашата комисия, първо имат право на въпроси координаторите, след това останалите депутати, сега координаторите за здраве от е, НП. Благодаря, господин председател. Е, благодаря, господин председател на съвета. Е, господин министр, благодаря за уведителните е, ви думи. Разбирам е, в самото ударение, до което поставихте върху тютюнопушенето и този проблем, който поставихте в самото начало на изказването си. Радвам се, че като председател на съвета към председатели на съвета ще се занимаете с тази важна тема. Много дискусии се водят по директивата за тютюневите продукти но една тема бих искал да... На една тема искам да обърна вниманието ви и това е пасивното пушене, тютюнопушене и опасността от това, особено за децата. Посланията, които се чуват сега, са, са предимно по отношение щетите върху самите пушачи, но трябва да обърнем внимание на това, че децата, особено кърмачета, са изложени на, такива, на такава опасност. Има, например, студии, проучвания, които показват, че не само щети върху здравето, но и смърт е причинена о малки деца, крехки детски организми от пасивно тютюно пушене. Знае, че това не се отнася пряко във вашите правомощия, но това е тема, която много вълнува хората. Именно това е директивата за признаване. Преди час е, комисията за е, вътрешния пазар и е, защита на потребителя заседава с тази група и ние казахме, не желаем никакви разпоредби, според които медицинските сестри би трябвало да имат минимално 12 годишен курс на обучение, а именно системата в някои държави и членки след 10 години общо образование, след това специализирано две години би могло да е, е, е по-разумният вариант и мисля, че е, тази тема заслужава да се обсъди с министър, съответния ресорен министр в съвета. Е, нашата комисия, пък и тези за вътрешния пазар, казаха ясно, че е, важно, е, е възможно вероятно да се допуснат, да се приемат тези 10 години, като се отчете и е, средната диплома, една добре, е, една е, медицинска сестра с добро средно образование, мисля, че би била подходяща за работа. Сега Линда. Извинявам се, всъщност днес Чилдър ще е първа, защото трябва да се тръгне. Много се радвам да ви видя, господин министър. Както знаете, аз имам категорична позиция относно от Ютюна. Знам, че вие сте съгласен с мен. Бих искала да ни уверите още веднъж, че ще напомните на колегите си в съвета за рамковата конвенция за тютюна на СЗО по отношение на лобистката дейност от страна на индустрията, там се казва, че трябва да има пълна прозрачност. Струва ми се, че по някакъв начин има опит да се излезе от една сенчеста територия и да се повлияе на законодателството. Това не трябва да се случва. Вие имате категорично мнение за директивата за тютюна, но трябва да направите необходимото, за да повлияете на колегите си в съвета. Благодаря. Франсуаз Гростет. Euh, Благодаря, господин министр. Слушах ви с особен интерес, тъй като всички теми, които вие засегнахте, са особено важни за нашата комисия като докладчик по третата програма за действие в областта на здравето, искам да е, ви, е, е, да се спра на една тема. Вие казахте подробно какво остава да се прави, колко заседание на Тристранната комисия. Вие споменахте трите въпроса, финалния финансов пакет, съфинансирането и за общите действия и делегираните актове. По първата тема да ви припомня, че в нашия парламент това е един финансов, един финансов пакет, който е много съществен, важен и ако не, го, не, при, ако не приемем, ако не е, получим тези финанси, това ще затрудни значително работата ни. Е, е, трябва да кажа, че пакета, който е одобрен, финансовия пакет е твърде е, е, недостатъчен. Е, че 46 милиона за, е, е, от е, сега до 2020, е, това е крайно недостатъчно. Един бюджет, който се сива непрекъснато, не може да се представи, че ние си не можем да, до, е, да предоставим достатъчно средства за третата програма, е, която е и без това много слабо е финансирана през последните години. Е, е, тук става дума за е, програми, е, в които се включва борбата срещу затластяването, алкохола и всичко това е важно, защото, както вие казахте в самото начало, едно населе, здраво население, се, доброто здраве се отразява върху конкретоспособността на, на, на Европейския съюз и е, в този смисъл е много важно. Искам да привлека вниманието ви към една друга тема. Казахте, казахте, че и аз съм напълно съгласна с вас, че трябва абсолютно да се подпомогне е, на фармацевтите да останат в Европа на фармацевтичната индустрия да е, остане в Европа. Да, е, вече два пъти е, Европейската агенция по медикаментите дава своята авторизация, лицензира пускането на пазара на препарати вън от трети държави. Тези препарати се оказват недостатъчно проверени, некачествени, имат, води, довели, в случай тежки последствия, дори до смърт. За съжаление, комисията ревизира това си решение. Какво бихте направили вие, господин министр, за да се избегнат действия от този род в Европейската комисия? Благодаря за точността. Точно в две минути се вместихте, а сега колегата също за две минути. Благодаря. Господин председател, знам какво имате предвид. Добре дошъл отново, господин министър. Съгласен ли сте, че трябва да има сериозни промени по отношение на медицинските изделия в правната уредба? Трябва ли да се направи разлика между различните видове медицински изделия? Трябва ли за някой да има само уведомление, а за други да има предварително разрешение преди да бъдат използвани за пациентите. И ако сте съгласен с това, съгласен ли сте, че ако ще има нотификация, трябва да поискаме от нотифициращите органи да разполагат с персонал, който е специализиран с медицинско образование, с научно образование, освен това – Съгласен ли сте, че трябва да се разгледа правилото за преразглеждане на лекарство за едностранна или многостранна употреба? Трябва ли да се преразгледат правилата за хигиената и да се уточни отново какво е продукт за едностранна и за многостранна употреба? Освен това, как ще се гарантира, че един продукт претърпял обработка, ще е с а, високо ниво на хигиена и правилата ще са едни и същи в Съюза. Една а, ми, а, минута и 30 секунди не съм с, имал случай в този кръг. Някой да говори по-малко от регламента. Господин министър, имам един въпрос, свързан с тютюнопушенето. Комисията тук доста твърдо е поела пътя към ограничаване на един, въвеждане на на неопаковка и е, има мнение, че комисията тук а, преминава границата на своите правомощия. До каква степен е вярно това? Тези предложенията, които сега прави комисията, приложими ли са на практика? Възможно ли е да бъдат изпълнени а, и, а, или има опасност в редица, в съда да бъдат опровергани, отхвърлени? Гленис Вилмут. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министр, радвам се, че регламента за клиничните изпитания е основен приоритет за вас. Аз съм докладчик по този регламент. Благодарна съм и за сътрудничеството с вашия екип. Много добро беше то. Постоянно ми насочват вниманието към прозрачността, обаче по отношение на клиничните изпитания, по отношение на резултатите от тях. За независимите учени е много трудно да получат данни и да правят систематични проверки. Знаем, че има много данни, които не се публикуват. Освен това, когато има клинични изпитания с успешни резултати, те не се публикуват. Освен това, може да има повтаряне на изпитания преди те да бъдат сведени до вниманието на обществеността има изпитания, за които се подозира, че са опасни или неефикасни. Смятате ли, че трябва да бъдем малко по-амбициозни по отношение на прозрачността? Всъщност, пациентите взимат решение да участват в едно клинично изпитание, не за да подпомогнат конкретна компания, а за да подпомогнат себе си или други пациенти със същото заболяване. Аз мисля, че ако имаме прозрачност, така ще увеличим не само доверието в лекарствата, но и развитието на лечение, което е живото спасяващо. Благодаря, Гленис. Така приключваме първия кръг. И сега ще имате възможност да отговорите на тези 7 въпроса. След това ще има нови въпроси във втория кръг. Благодаря господин председател. Благодаря за всички въпроси. Нека в самото начало да кажа, че като член на съвета, който председателства в момента, смятам, че ударението трябва да падне върху пациентите. И ще се придържаме към този принцип. Това ще е отправната ми точка. Сега ще взема отношение към казаното от господин Лизе за пасивното пушене и децата. Трябва да се направят повече усилия. Децата определено са уязвима група, те са непълнолетни, имаме задължението да ги предпазваме като парламент, като комисия, като съвет. Всички сме в един кюб. Никой пушач, когато познавам, не иска детето му да стане пушач или да бъде изложено на дим. Така че родителското поведение е изключително важно. Децата не са глупави. Те обикновенно слушат онова, което им се казва, но и наблюдават онова, което правите. От една страна им казвате, че тютюнопушенето е лошо, ще се разболеят ако пушат, ще живеят по-малко, може да получат удар, инфаркт, да им импутират крайници, слушат го. Всичко това. Обаче, ако ви вярват, ако вие сте баща или майка и детето гледа как вие пушите на дивана, всичко това, което се казва, няма никакво значение. Така че ние трябва да образоваме допълнително родителите и да им помогнем да накарат децата си да разберат, че това е един ужасен навик, който убива един от двама, които има такъв порок. Няма съмнение тук. Аз ще разговарям с министрите по този въпрос. По отношение на казаното от Неса Чилдърс, прозрачността на срещите с представителите на индустрията на тютюна. Естествено, че трябва да има прозрачност. Моля, отбележете си моята подкрепа и благодарността ми за подкрепата от ваша страна. И не само към вас, а и към Петър Лизе. Отправям тези думи. Естествено, че трябва да се вземем из въпросите свързани с бюджета. Нещата не са само в мои ръце, но ще се боря за запазване на бюджета, ако не за увеличаване. Всъщност, здравето е най-голямото ни богатство. В Ирландия имаме много поговорки и една от тях е по-добре да си здрав, отколкото богат. И аз вярвам във всичко това. Аз мятам, че Фармацевтите трябва да останат в Европа. Ето защо директивата за клиничните изпитания е изключително важна. Но да се върнем на отправната точка. Пациентите, хората. Клиничните изпитания трябва да подобрят състоянието на пациентите и съответно всичката информация свързана с тях и, и прозрачността са изключително важни. Всъщност за самата индустрия не е полезно да прави всичко на тъмно. По отношение на медицинските изделия и промените в законодателството, Дагма Род Берен говори по този въпрос. Вчера проведохме много добра среща. Много работа ни предстои. Трябва да положим много усилия относно хармонизацията на нотифициращите органи и стандартите, които трябва да се прилагат. Знам, че това ще представлява трудност за определени страни, но ако изходим от отправната точка, за която вече говорих, то ние сме на правилния път. По отношение на преработката, напълно съм убеден, че трябва да определим отново какво означава продукт, който може да се използва отново безопасно след високи стандарти на хигиена и какви са продуктите, които не могат да бъдат използвани и преработвани. От страна производителя или от страна на друг агент. Ето защо трябва да има хармонизация на стандартите. Това е изключително важно за границите. Господин Флоренц, по отношение на надхвърлянето на правомощията на комисията, можем да очакваме правна намеса от страна на индустрията, независимо с какво се заемаме. Австралийският опит говори кръсноречиво в това отношение, но ние трябва да положим максимални усилия. И още нещо, което е очевидно само по себе си. Понякога ни е трудно да определим откъде точно идва проблема. Например, по отношение на рака. Знаем много, но и много не знаем. Когато обаче разберем кое предизвиква рак, ние ще имаме задължението да се опитаме да се справим с проблема. Естествено, не можем да помогнем на всички. Можем да кажем на пушачите, че не е хубаво това, което правят, те, ако искат да си пушат, нека да продължават да го правят. Нищо не можем да направим, но те нямат право да застрашават живота на непълнолетните. Всъщност, аз като ирландец се ужасявам от практиката родителите да пушат в колите си, а децата им да се возят на задната седалка. По отношение на прозрачността, Линда Макаван Изключително съм съгласен тук. Имало е случаи, в които е имало клинично изпитание на лекарство, което действа ефикасно, после се оказва, че лекарите разбират, че то влияе лошо на сърдечната дейност на пациента, но не разкриват тази информация. Скандално! Ние трябва да се намесим. Ако индустрията знае за подобни случаи и ги прикрива. Жалко. Самата индустрия ще пострада от нещо подобно. Губи се доверие и у индустрията, и у лекарите. Така че ние трябва да бъдем максимално амбициозни, но както съм казвал и по други въпроси, винаги трябва да съчетаваме прагматизма с необходимостта от това да се действа бързо. Така че искаме директивата, която е свързана с най-голямата заплаха за здравето на хората, да бъде приета максимално бързо и се надявам, че ще мога да разчитам на вашата подкрепа на 100%. Благодаря. И сега втория кръг от въпроси. Може би колегата Флоренс е, ще има въпрос да допълни и да, да зададе допълнителен въпрос, ако не е получила изчерпателен отговор, но междувременно давам е, на другата колега две минути. Няма ли въпроси? Аха. Карл Шлютер. Абе. Ja, dann Linda McEwan. Линда Магеван. Uh, Много се радвам, че сте тук, е, господин министър нашата комисия. Радвам се също така, че и министъра на Литва по здравеопазването е тук. Много е важно, защото следващите месеци ще работим по тези законодателни предложения и трябва да направим необходимото, за да регистрираме напредък. А, както е, казахте, аз съм докладчик по директивата за тютюневите изделия и наистина трябва да направим необходимото. Имате пълната ми подкрепа. Аз ще направя предложение за подкрепа на, а, в подкрепа на предложението на комисията, така че да имаме наистина една, един добър регламент по тази тема всички политически групи в този парламент работиха изключително е, усърдно преди коледните празници, за да можем да подготвим нещата, за да не стане прекалено късно, да, за да можем да разполагаме с законодателно предложение. И наистина от тук нататък с колегите ще направим всичко по силите ни, за да имаме добър е, резултат. Имаме отговорност към гражданите. Питер ли спомена децата. Е, забраната на пушенето в, в, на обществени места е факт. И сега в Обединеното кралство има данни че а, има сериозен спад на заболяванията в сравнение а, с миналата година 2%, сега вече спада е 12%. И това е само една мярка, която е въведена в практиката. В Ирландия, в Шотландия знае, че има чудесни резултати по сърдечно-съдовите заблюдения. Наистина изключителни резултати след като се въведе забраната на пушенето на публични места, което означава, че по този начин се намалява и броя броя на пушачите в тези страни. Имаме отговорност, имате и моята подкрепа. Искам и още нещо да спомена. Е, когато влязахте в сградата, е, има, а, има една изложба, сигурно, съм, сте, сигурно сте е видял на влизане, изложба посветена на въглеродния оксид. Е, един друг убиец. С господин Хигенс работихме по тази изложба. Например, 10 души в Германия миналата година умряха в къщите си, просто защото са се задушили, работейки на барбекюто си. В други държави членки също ежегодно има смъртни случаи. Необходимо е да се усъвършенстват детекторите за въглероден монооксид – Имаме зелена книга по отношение на тази е, тема. Много хора умират по хотелите. Например, двама души в мой избирателен регион загина от, загинаха в хотели от въглероден моноксид. Необходимо е да направим нужното, за да регистрираме напредък. Знаем, господин комисар Борг работи в тази област, сред много други. Има много сериозни проблеми в областта на здравеопазването, които трябва да направим нужното, за да спрем смъртните случаи. Благодаря. Благодаря, госпожо Макевенс. Каршлютер. Шлютер. Hello. Welcome, Благодаря, господин министр. Радвам се, че сте тук. Наистина изключително важно е като министър по здравеопазването не само да се борим срещу заболяванията, но също така и да пазим здравето на гражданите. Това е нещо много важно. Освен това, важно е, че е, вие ще помогнете и на министъра по околна среда, защото по този начин, в крайна сметка, ще се стигне до опазване на здравето на хората, на околната среда и е, това е чудесно начинание. Аз съм кандидат за докладчик сянка за директивата за тютюневите изделия. Мисля, че е интересен пример в Австралия имаме вече по отношение начина по който се етикетират тютюневите изделия е, и, и ако покажете една гола котия на млади хора, вероятността да пожелаят е, цигара е доста по-малка, така че е много важно да се разгледа наистина и този въпрос свързан с опаковките все още има а, инструменти, които а, са свързани с пласирането на продукта на пазарите, които, може да бъдат, които могат да бъдат проучени в тази област. Другото голямо досие, което работите, е също много важно. Наистина скандално е, че резултатите не се, е, е, раз, не се публикуват като положителни резултати. Обикновенно докторите имат е, е достъп само до публикуваните данни, което означава, че те получават достъп до едно изкривена информация. И когато става въпрос за изпитания, е, когато имаме резултати, когато имаме ефекта на плацебото, трябва да се направи много добра оценка, за да може в крайна сметка да се направи анализ доколко ново предлагания препарат е по-подходящ от предишните. И много често първоначалните цели, които са залегнали в изпитанието, съседни, ако няма а, нужните заключения, ако няма ползи а, по тези а, първи индикации, тогава започва да се говори по вторите показания. А трябва да се каже, е добре, по-добре е да се каже съвсем ясно, че препарата не е постигнал а, целените а, резултати, но пък а, е, има вторични ползи от него и така нататък. С други думи, много може да се направи в тази област, за да се спестят, а, е, а, е, за да се спаси човешки живот, да не се предписват лекарства, които са безполезни за конкретни заболявания. На последно място, един механизъм за новаторство, който можем да използваме в Европа. Имаме твърде малко а, три минути ли говори? Извинявайте. Тогава трябва да дискутираме въпроса за механизма, който бързо дава възможност за предоставяне на лекарства на трети страни. Carpe diem. Carpe diem. Е, Джин Паньо. Господин, господин министр, господин председател, както ви казах, аз съм аз, докладчик по е, темата за трансгранични е, заплахи. Е, тук става дума за един текст, който е важен за е, е, цяла Европа, защото бихме могли по-ефективно да е, дотретяваме и да реагираме на трансгранични заплахи, както бе казано вече случая с е, китайския грип или птичия грип, но когато помислим какво се случи с Ешерия Коли, виждаме, че такива кризи е, ни съпътстват е, е, още повече, че е, и те изтъкнаха, извадиха на преден план на, е, е, липсата на, на стратегия, е, а също така съпътстваха още повече, че те попаднаха в контекста на економическа криза. Е, сега за ентокринните е, пертурбатори. Е, има редица теми, е, които е, по същество са химически, но са в сърцевината на една междуинституционална полемика е, относно стратегията и въздействието върху сектора. Мисля, че след няколко, в няколко месеца вие ще можете да работите на тази тема и се надявам, че можете да ни кажете какво смятате да направите. Тук съм съгласен с колегата Чефакол, който е препарат срещу една рядка болест е, е, по два повода е, комисията е, одобрява и дава положително е, зелена светлина за вноса на този препарат, въпреки някои, някои негативни мнения за него и се оказа, че всъщност този препарат е от една голяма конкурентна американска фирма. фирма Господин председател, господин министр, е, бих, ми, бих искал да ми кажете е, каква е вашата е, позиция по една публична констатация на ЕФСА. Мисля, че от 15 февруари тази година Là encore, vous disiez tout à l'heure que si aujourd'hui on autorisait, on devait... Относно Аспартами, последствията от използването, е, когато става дума за пускане на пазара на е, тютюн, Тютюн изделия, е, комисията казва не в даден смисъл. В такъв, в същия контекст погледнато, каква е ситуацията и какво мислите по въпроса с аспартам? А сега колегата Конайке. Дякую министру уж, уж йо иш само. Благодаря ви, господин министре, за толкова е, изчерпателното представяне на е, програмата на председателството. Е, за мен е удоволствие да констатирам, че министра на здравеопазването е тук с нас на това заседание и съм сигурен, че ще намерим е, възможност да взаимодействим с председателството. Това е труден е, тема, е, но е, конкретно сега на въпроса. Е, вие е, споменахте новаторство, научно-изследователска и развойна дейност, ние в парламента обсъждаме значението на превенцията и колко важно е да се е, организират ефективни е, кампании за е, превенция. Споменахте здраве за растеж, нали, програмата здраве за растеж. Колкото до разширяването на тази е, сфера, е, би трябвало да се включат и е, неврогенеративните, е, дегенеративните е, заболявания също. Често се казва, че Европейския съюз е, е, е, някакси е, недостатъчно внимание обръща на темата здраве. Е, министър представил приоритети е, президенции ирландски и завручил щегулна увага. Да, господин министър, благодаря за това, че представихте приоритетите на ирландското председателство. Uh, е, вие споменахте няколко заболявания, е, между което и е, тютюнопу... които са предизвикани от тютюнопушене. Искам да насоча вниманието ви на един сериозен проблем в Европа. Населението застарява. И това, което дали ние ще сме здрави, когато остареем, ще зависи именно от това, което казахте вие. Образованието, е, това, което децата научават и примера, който имат от родителите си. Ако едно дете не вижда хубав, добър пример в е, къщи, е, това може да му повлияе отрицателно и вече в здрава възраст това да доведе и до влушаване на неговото здраве. Тоест, образованието, възпитанието по-скоро, възпитанието е предпоставка за превенция на предотвратяване на заболявания. Ако искаме да имаме едно общество, което е образовано по определен начин, е, би трябвало още от сега да е, се готвим за това. Е, сега, когато говорим за конкретна фармакология, ако е, трябва да систематизираме какво е най-важно, какво е най-важното за нас сега, ако не го направим, е, ние ще остаряваме в бъдеще и в бъдеще ще заболяваме от е, е болести, които биха могли много рано да бъдат е, е, открити. Затова ви моля, господин министр, заедно с другите министри в съвета, да поставите огромно ударение върху превенцията защото профилактиката, профилактиката, всичко, което се прави в областта на профилактиката, за нас е много положително. И сега а, за една болест, която а, свързана с а, общ... болест на обществото, така да се каже, която е характерна не само за Европа, но и на извън Европа, а именно депрес... депресията. Депресията Е, е, се свързва и е, корните могат да се търсят до начина на живот също така. Трябва да се работи и за това да не се задълбочават случаите на депресия в Европа. Благодаря сега, София Коми. Благодаря, господин председател. Господин министр, добре дошъл в нашата комисия. Само е, размисъл по нещо. Вчера организирах една конференция с е, професор, професор Валар, който е генерален директор на Световната организация за е, е животинско здраве, за здраве на животните. Е, той сподели с нас някои мисли по пандемията, заболявания с животински, от животински происход. Това са патогени, които а, имат животински происход, но сега засягат и хората. Искам да зная каква е връзката между тази международна обсерватория, която, а, а, в която присъстват 78 държави членки и вашата. Каква е връзката между съвета и тази международна обсерватория за животинско здраве? и дали има възможности да се засилят връзките с тази организация, за да се обменя и получава точна и жизненоважна информация от тази организация по тези въпроси за патогени с животински происход, но и също така, за да могат дали и други държави извън Европейския съюз, които участват в административния съвет, да споделят е, да участват в е, е, разпространяването, изпадението на тази информация. Това би било чудесно за нас, господин министр, чудесно да знаем. Имате, господин министр, сега вие имате думата в заключение да отговорите на въпросите. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you very much. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за зададените ми въпроси. Ще се опитам да отговоря по ред на тяхното задаване. Наистина радвам се, госпожо Макеван, че сте назначена за докладчик по тази тема. Благодаря за вашата подкрепа, която заявихте сега. Защото в противен случай надали щяхме да имаме тази възможност, която разполагаме сега да подобрим здравето на хората, а именно работейки по директивата. Изключително добра новина е това. Много се радвам, че е, е намаляло пушенето в някои държави поне и е, от това в крайна сметка печелят децата, дали са 10, дали са 20, 12%. Е, това е нещо важно. По отношение на отравянията с въглероден монооксид, напълно осъзнаваме тревожността на тази проблеми. Знаем какви трагедии се разразяват в нашите държави членки, така че е необходимо да огласим тревожността на проблема. Хората трябва да го съзнават тогава, когато използват газ за домакински цели, трябва да имат нужната подготовка. Що се отнася до проблемите, свързани с околната среда и децата, напълно съм съгласен с вас. Като лекар винаги ми беше интересно, като излезе нов препарат, да видя какво представлява е, новото в него, когато има един нов аген, който само 10% от това лекарство, тогава защо изобщо трябва да го предписвам? Трябва наистина да има много ясно осъзнаване е, относно приложимостта на препаратите, е, ненужно не бива да се предписват изключително скъпи препарати, трябва да се очитат всякакви последствия. Има много какво да се прави по отношение на уведомяване, обучаване, ако искате да кажете на, дори на специалистите, що се отнася до момента свързан с предписването на рецепти. Лекарствата трябва да бъдат по джоба на хората. Това е изключително важно. Освен това, знаем, че научно-изследователската развойна дейност е винаги много вълнуваща област, много е вълнуващо да се видят новите продукти, но в крайна сметка е изключително важно да се съзнава необходимо ли е да се използва ново и по-скъпо лекарство, ако може да се използва вече съществуващо също старо друго. Трансграничните заплахи са много сериозна заплаха. Трябва да насочим наистина вниманието си към тях. Знае, че и нашите колеги от Кипърското председателство изключително много бяха много предприеха в тази посока особено имайки предвид най-различните агенти, с които сме заобиколени, химически агенти имам предвид и какво ли не още в околната среда, трябва да се очитат и тях. Насърчих е, колегата си да има предвид всички тези аспекти. Разбирам, че Въпросът свързан с аспартан е, е и дефек, дефекол е вече под разглеждане в разследване. Проблема свързан с превенцията. Изключително важен проблем. Съгласен съм с вас. Като политици пред съвета е, ние трябва да го заявим пред Европейския парламент, разбира се, но много по-политически е, привлекателно е да се открие една е, нова болница за по-тясно специализирано, но ако мога така да кажа, модерно звучащо заболяване, отколкото една широко профилна, която ще може в крайна сметка да лекува много хора трябва да започнем не само да говорим в интерес на някого и нещо, трябва наистина да направим нужното, за да изпълним задължението си пред хората. Когато говорим за а, директивата за тютюновите изделия, тогава а, говорим за на, бъдещето на нашите деца, които може би ще имат шанса да имат по-дълъг е, живот. Имаме своята отговорност към тях и трябва да постъпим отговорно именно в дългосрочна перспектива. Във връзка с образованието по отношение превенцията на заболяванията, напълно съм съгласен с вас заедно с другите министри, включително и тези на образованието, на околната среда, на правосъдието. Ще работим съвместно, за да можем да предоставим една е, безопасна среда за гражданите, е, безопасна среда и за децата, които се учат. Знаем, че голяма част от образованието се е, провежда в дома на децата. Тоест, родителите трябва да коригират, ако е необходимо, поведението си е, спрямо децата в интерес на тяхното здраве. Депресията, психическото здраве, това са изключително важни теми в цяла Европа. Необходимо е да се инвестира повече в тази област, включително в моята страна. Наистина, психичното здраве е била винаги пепеляшката на здравеопазването, така че е необходимо да се инвестират повече средства. Начина на живот е, има голямо значение. Знаем това ендорфина, упражненията винаги ни карат да се чувстваме по-добре. Знаем това. Това до голяма степен ни помага, не непременно е лек за болестите ни обаче. Та, по отношение на превенцията, образованието, през месец март, както казах, ще се проведе една неформална среща в Дъблин и там ще говорим именно по мерките, превентивните мерки, които могат да бъдат възприяти. Важно е да отбележим, че съвременните общества наистина разглеждат своя напредък в, въглева, в различните нови храни, които се а, разработват, високо съдържание на въглехидрати и може би не непременно особено здравословни. В крайна сметка те, както знаете, водят и до затластяване, но а, проблемите на по-богатите до каква степен се свързват с проблемите на не толкова богатите. Това е друг един проблем. По отношение на обсерваторията, връзката с съвета. Да, напълно съм съгласен. Това ще бъде много важна е, част от нашата работа. Е, вашата комисия работи в този смисъл. Е, Европейския съюз се основава на обмена на добрата практика. Това е много важно. Прекрасно е, когато може да се сподели информация, да се ако разкаже всичко това, за което говорим. And, and Крайна сметка здравият начин, здравословният начин на живот е изключително важен за нас. Благодаря. Благодаря. Желая на вас и на ирландското председателство всичко най-добро. Много успехи и в следващите 6 месеца много работа предстои по много различни въпроси важно законодателство. Аз мисля, че сектора на здравеопазването може да покаже каква е реалната полза от Европейския съюз и добрите неща, които правим тук. Благодаря ви и много успехи! colleague is also here? Yes, yes. must So, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht weiter. продължаваме, колеги. Е, да направим сега почивка за обяд е, в 15 е, да сте тук, ако обичате, с картите за гласуване. Започваме да гласуваме. Приятен обяд до тогава.